Good morning, ladies and gentlemen. May I ask... Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Моля, заемете местата си. Откривам на сутрешното заседание на нашата комисия регионално развитие. За мен е голямо удоволствие да приветствам госпожа Иванова, която е, е член на Европейската сметна палата. Ще я представлява днес сметната палата палата и госпожа Иванова отговаря за темата, която обсъждаме днес. И днес ще обменим мнение с госпожа Иванова относно специалния доклад на Сметната палата относно финансовите инструменти. Очаквам госпожа Иванова да сподели мнението си относно конкретна тема, свързана с финансовите инструменти, но също така да ни информира и за програмата на Сметната палата и е, да разисква с вас всички въпроси от е, вашия интерес, които ще бъдат повдигнати в хода на разискванията. Ще подходим по обичайния начин. Първо ще дам думата на госпожа Иванова за нейното експозе, след което ще имате възможност за въпроси, коментари и предложения. Всички членове на комисията. Разбира се, ще има въпроси и отговори. Заповядайте, госпожо Иванова. Благодаря, госпожо председател. За мен е голямо удоволствие да бъда днес тук сред вас на заседанието на Комисията по регионални въпроси Наистина високо цена поканата и възможността, която ми се предостави. Освен това, поздравявам ви относно вашето преизбиране като председател на комисията, както и другите заместник-председатели, които са преизбрани. Желая всичко най-добро и на ново избраните заместник-председатели. И така, госпожо председател, по темата. Днес ще представя специалния доклад относно изпълнението на финансовите инструменти на ЕС, полуките от период 2007-2013 година, но не само, разбира се, това ще е темата на разискванията, а и други въпроси, свързани с е, политиката на сближаване. През последните години наистина натиска бе голям, за да се постигне повече с съществуващите бюджетни ресурси. Една възможност за постигането на тази цел е чрез увеличаване на използването на грантовете и финансовите инструменти допълняемо един към друг, разбира се. По този начин може да се финансират и кредитите, заемите, всичко, което в крайна сметка следва да се оползотвори и върне в конкретна форма на ползвателите. Но много важно е да има конкретна дисциплина, така че в крайна сметка да няма голяма зависимост относно финансовата подкрепа. На графиката виждате че има все по-голямо увеличение на финансовите инструменти за периода 94-99 0,6 милиона финансовите инструменти, което стига до милион, милиард и 300 милиона до 2006 година, след което има голям скок 2007-2013-16 милиарда и разчетите се за 31 милиарда за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 Освен това, за 2007-2013 година има също така и 5,5 милиарда евро, които са разпределени на 21 централно управляеми финансови инструменти в държавите членки. Така че това е в допълнение към тези 16 милиарда от предишния програмен период, а за новия 5,8 милиарда са разчетите за допълнителните към 26 милиарда. Е, така че наистина много е, средства. Какви са ползите? Може би две основни, които мога да очертая на финансовите инструменти, а именно възможността да се ангажират допълнителни средства, частни и а, е, обществени, които да допълнят първоначалното финансиране и револвиращия с характер на финансирането. То е възможността да се използват средствата в няколко цикъла. И преди да навляза по-подробно в констатациите, позволете да ви е, разкажа какво е целта на одита, а именно да се направи оценка на съществуващото положение и да се стигне до констатация дали финансовите инструменти са достатъчно ефективни за постигането на целите и след това дали рамката а, обръща внимание на идентифицираните рискове. 2009-2015 година е програмния период, който се обхваща регионален транспорт, развитие на централизирано и местно управление са разгледани. Освен това, съвръщам с комисията, банките, Европейския инвестиционен инвестиционна е, банка и останалите участници участваха в оценката на 45-те финансови инструменти. Това се допълва към всичко, което сме направили до 2009 година. Също така направихме конкретно е, проучване с 85 е, управляващи органи и съответното управители и в тези финансови инструменти. Няма дълго да говоря. Искам да очертая своето експозе, проблемите, слабостите, които сме а, уточнили в хода на работата си. И след това, разбира се, надявам се в хода на дебата да задълбочим темата. И така, по четирите одитни въпроси първият от който е насочен към проблема относно финансовите инструменти, по-конкретно дали те са подходящи по размер за необходимостта на пазарите. Възоснова на последната най-актуална информация, с която разполагахме по време на одита, до края на 2014 година, установихме, че значителен брой от тези инструменти продължават да се изправят през, пред затруднения в хода на изпълнение на капитала, така както е планирано. В края на 2014 година само 57% от ЕФР и ЕСФ всъщност средства са достигнали до крайните си потребители. Трябва да кажа, че има и още една цифра, която по-късно ни бе предоставена от комисията в края на 2015 година. Тези 57% се увеличиха на 75%. Тоест, имаме увеличение, но трябва да знаем, че това е към края на периода осъществено и не е достатъчно според нас. И по-конкретно установихме, че 18% от ЕФРР е и 30% от ЕСФ са всъщност успели да а, изпратят една, една трета от е, средствата по фондовете. До март 2017 година има очевидно доста други средства, които могат да се използват. Какво води до това положение първо. Очевидно, може би свръх средствата, с които разполагаха фондовете. Възоснова на правното основание на предишния период трябва да подчертаем, че имаше стимул за държавите членки а, да влага да оставят средства в финансовите инструменти, за да не се налага всъщност да не успеят да ги оползотворят или ангажират. И това е първият фактор. А вторият – е липсата на точна оценка на пазарните потребности. Разбира се, трябва да кажа, че за холдингите и фондовете за холдинг за предишния период е, има така наречената оценка на недостатъчните липсва, е, средства, които липсваха, но за останалите нямаше такава потребност, за да се прави оценка на пазарните потребности. И факта, че е, когато имахме възможност да направим оценката, виждахме, че има свръхпрогнози, а пазарът е бил оценен с завишени очаквания, което води до факта, че няма независими проверки, независими от управляващия орган, който да провери дали допусканията и разчетите са били достатъчно реалистични. И така, това е първата слабост, която ние засякохме в хода на проучването. Втория важен въпрос всъщност изключително важен за финансовите инструменти, е възможността им да могат да привличат допълнителен капитал. Това е голямо предимство за тях. И ние правим а, а, наистина оценка на тази, а, този въпрос. Начина по който финансираме този ефект, начина по който споделяме информацията относно финансовите инструменти ни води до следното. Комисията недостатъчно успяла да оцени начина по който обществените средства, публичните, могат да мобилизират частни. Въпросът е, е как точно извършва своите анализи комисията относно този ефект на привличане или на лоста. Националното финансиране, съфинансиране всъщност също е било считано тук. И има и друга методология от ОИСР, която не включва националното съфинансиране, е, което така че се очаква, че ще се реализира. И тогава ефекта на привличане се получава по-висок в изчисление на прогнозите. Ние препоръчваме на комисията да промени това положение и да въведе наистина точното определение на ефекта на лоста и привличане на допълнителни средства. разбира се, когато представихме тези консултации пред съвета, получихме много добра оценка. Що се отнесе до последните данни, с които разполагахме по време на на одита, само 154 от над 1000 инструменти всъщност са успели да привлекат очакваните средства, което на практика означава само 2%. Тоест много нисък. То говорим само за частното участие на средства, но пък това би трябвало да бъде най-голямите предимства на финансовите инструменти. Факта, че те могат да привличат частно финансиране. Това е втората голяма слабост, която идентифицирахме. Третия одитен въпрос беше насочен към револвиращия характер, втора голяма характеристика на финансовите инструменти – и фактът, че наличните средства могат да се използват многократно. Въз основа на нашия анализ ние сме на мнение, че различните органи, които участват в изпълнението на фондовете е, ФРР и ESF е – е, всъщност изключително много е трябвало да се обучат, за да могат да стигнат до постиженията, което води именно до тази крива и ограничен капацитет на финансовите инструменти да могат да привличат и да осъществяват е, револвиращ ефект. И действително, що се отнася до освояването на средствата и тяхното разпределение, изпращане като слабост води и до следващото. По-малко от една трета от всички финансови инструменти по ЕФРР и ЕСФ са използвали в висок процент своите средства. И какво се случва с тези инструменти след приключването на оперативните програми? Това е част от нашия одит и това е друг е, одитен въпрос. Ние стигнахме до констатациите, че има наистина много сериозен етап на дискресия при използването на финансови инструменти инструмент, което води до на практика изчезване на револвиращия ефект след, 2000, е, е, след периода е, финансов 2007-2013. На следващ етап – разходите. Може би си спомняте, че когато бях депутат, когато участвах в работата на Комисията по бюджетен контрол, тук много работихме по различни аспекти във връзки с контрола на изразходването на бюджетните финансовите средства. И ние всъщност в отговор на тези въпроси анализирахме най-актуалната информация относно реалните суми, които покриват разходите по управление. Така подходихме и при анализа на 2007-2013 година. Първо, Нивото установихме, че е високо на тези такси, когато става въпрос за крайното стигане на средствата до получателите и бенефициари, да може би Примерът е много краен, но за 23 инструмента по фондовете, само 2,2% от всичките инструменти представляващ, кумулативните разходи за управление увеличават всъщност средствата, които са стигнали до крайните е, получатели. И това е положение, което не е препоръчително, ако мога меко да кажа така. А освен това, разходите, които се натрупват по управлението в държавите членки, стигат до 70% от финансовите средства, които са стигнали до крайните потребители. Това са кумулативните, но имайки предвид, че 75% е хич не е малък процент. За предишния програмен период също така нямаше правни изисквания е, за е, заплащане възоснова на изпълнението, така че нямаше реално стимул за управляващите да работят по-добре, защото така иначе си получаваха средствата. И ние посочихме тази слабост, дадахме нашите препоръки да бъде избегната подобна практика за следващия програмен период. Друг важен аспект, на който обърнахме внимание, оценката на комисията за тези е, такси, ние установихме, че е, комисията е, използва непълни данни е, за това изчисление е, и се стига до по-висок процент. 60% от всичките инструменти EFRR и ESF предоставяха информация за разходите по управление пред комисията. Накратко, това са основните четири слабости, които ние идентифицирахме, но исках да кажа, че също така имаше и много подобрения в правната програма и изпълнение на програмния период. Що се отнася до финансови инструменти, възоснова на опита на е, всички, които са работили в предишния период, но все пак остават нерешени въпроси. Затова ние предоставихме 12 препоръки в нашият доклад, насочен към тези четири основни проблеми, свръх размера на разходите, препоръките, които току-що е, направих, също така 5 по отношение на привличане на допълнително частен капитал, две препоръки относно револвиращия ефект на финансовите инструменти и три препоръки насочени към е, а, рентабилността. Според нас тези действия ще допринесат към по-ефективен и резултатен а, резултат при изпълнението на финансовите инструменти. Госпожо председател, надявам се накратко. Това е най-общото, което исках да представя пред вас и очаквам сега вашите въпроси и коментари. Благодаря. Was... Благодаря. Много накратко, но много интересно и задълбочено. И така, колеги, имате думата. Госпожа Малетич. Благодаря ви. Благодаря за вашата презентация. Не съм изчела доклада, но на основата на представеното от вас смятам, че получих най-важната информация и наистина ще прочета в последствие доклада. тук в Европейския парламент сме организирали много изслушвания за обсъждане на финансовите инструменти, включително и с държавите членки. И много често държавите членки съобщават, че не желаят да използват финансовите инструменти или поне не го правят много охотно, тъй като има много трудности. Те твърдат, че насоките е, на комисията не са достатъчно ясни, не знаят е, дали трябва да, е, да, да, да, да връщат или да освобождават гаранциите, има грешки при приложението на инструменти, не могат да разграничат различните елементи, свързани с допустимостта и така нататък. В края на вашия анализ, какво смятате? По-добре ли е да се увеличи броя на инстру... финансовите инструменти а, в а, рамките на потиката на сближаване или повече безвъзмезни средства са необходими, господин Пирински? Председател, преди всичко да ви поздравя с новото доверие, което ви е гласувано е, благодаря и на госпожа Иванова за тази кратка, но както вие отбелязахте, съдържателна презентация на доклада. Е, I would also like to briefly... Е, бих искал да се върна към основните проблеми, които повдигнахте. Що се отнася до а, дела или процента на лостовия ефект. Аз лично смятам, че изчисленията, извършени от комисията, не вземат предвид дела на мобилизация на външни частни средства. Кажете ми в обмена с, с, с комисията и вие казахте, че съвета е бил така доста а, очуден или поне не, не е очаквал тези ваши заключения. Каква е причината а, комисията да приеме друг начин на изчисление, който да бъде по-точен, по-прецизен. Предполагам, че комисията ще направи коментари по този въпрос, но бих искал да знам и вие какво мислите по въпроса и колкото до процента на лостов ефект. Вероятно, Ветро, вероятно има доста разлики, ако разглеждаме страните по-отделно защото, примерно, страните, в които капиталовите пазари са добре развити, като Обединеното кралство или други, делът е доста по-висок, отколкото в страни като България, например. Колкото до изплащанията на крайният получател – вие споменахте, че наистина тук има доста сериозни проблеми Смятате ли, че средствата, управлявани от Европейската инвестиционна банка и фонда, че, че, че това управление не е на висотата на управлението, което се извършва от други а, институции, като Европейската инвестиционна банка или. защото процентите са между 40 и 60. Също така, вие споменахте проблема, свързан с управление и съпоставянето между а, разходи и за управление и а, средства а, изплатени на крайния бенефициент, както и привличането на, на частни а, капитали. Но вие казахте, че че само 60% от Тоест, че разполагаме с информация само за 60% от насочените средства. А, така че. Струва ми се, че това е доста тревожно само по себе си. И Европейския съюз е изправен пред предизвикателството да даде нов тласък, нов устрем на политиката а, за сближаване. Смятате ли, че се обръща достатъчно внимание на използването на финансовите инструменти, не само в капацитета им да привличат допълнителни средства, да бъдат да, да се постига револвиращ ефект, но същевременно и за постигане на основната цел, която е сближаването и дали не се получава точно обрачния ефект. защото в крайна сметка ефективността на инструментите зависи от типа проект, от целта, от спецификите на региона и това дали региона може да се възползва наистина от управлението на и разходването на тези средства и дали не се получава точно обратния ефект. Но още веднъж ви а, благодаря за а, презентацията и ще очакваме допълнителни обяснения. Господин Фан Милтенбрук, благодаря госпожо Иванова. На вие наистина сте свършили една много задълбочена работа, която ще ни позволи да продължиме и дискусията относно смесеното използване на безвъзмезни средства и финансови инструменти. Сега, в новият програмен период 2014-2020 има задължително извършване на е, екс-анте проверка. Вие сте направили една оценка на изискванията за извършване на проверка, какви ще бъдат спецификите и второ, ще продължа казаното от господин Пиренски относно лостовия ефект. Вие препоръчвате на Европейската комисия да преразгледа начина на изчисляване на лостовия ефект и да се уповава също така на методологията, предложена от ИОИС. СР през 2015 година. Е, какво, как реагира Европейската комисия на вашата препоръка? И трето, и направили сте сравнение на начина за използване и ефективността на финансовите инструменти в по-развитите региони и в по-малко развитите региони. Госпожа Демато, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Иванова бих искала първо да направя няколко коментара. Финансовите инструменти по принцип трябва да гарантират постигането на цели. Тоест, трябва да се извършват необходимите контроли, проверки и риска да бъде много малък. А става точно обратното. Риска е все по-голям, като се твърди, че това е ем, начина за привличане на частни средства. Споделяте ли това виждане? Второ. Не знаеме какво точно е било много ефективно ефективно в миналото, тъй като комисията не разполага с достатъчно информация относно изпълнението изпълнението и начина по който са използвани финансовите инструменти, примерно в ЕФРР. какво направихме до сега? Всъщност помогнахме на нашите приятели, банките в кавички, вместо да помогнем на реалната економика. Това са резултатите, които се получаха. Така че, що се отнася до европейските структурни и инвестиционни фондове и ФРР, само с препоръки не, не, не смятам, че ще стигнем до нещо. Необходим е наистина лостов ефект, но този лостов ефект всъщност води до увеличаване печалбите на банките и приходите на банките. А целта на, на политиката за сближаване е да създаде заетост и повдигне е, нормите. Така, какво стана през послед, последно време? Спекулацията се увеличи и трудещите се бяха губещите. Как реагира на всичко това комисията, госпожо Иванова? Следващият изказваше господин Благодаря, госпожо председател. Благодаря, благодаря Иванова, госпожо Иванова. Наистина, вашето експозе беше много интересно, както и вашите е, препоръки. Аз е, лично участвах е, в цялата тази методология между 2007 и 2013 година. Всъщност, на практика аз съм използвал подобни финансови инструменти. Вие казахте, че само 2% от привлечените средства бяха е, от частния сектор, но доколкото си спомням, нямаше такива изисквания, поне за моята страна, Литва, нямаше никакви изисквания да се привличат е, частни инвестиции. А колкото до револвиращите средства, те разб... ако на тях се, ако се даде приоритет на проектите, свързани с револвиращи средства, те а, е, ще бъдат, а, е, ще се осъществяват по лесно. В а, е, Литва, в а, другите балтийски страни е, системата е централизирана и а, всички общини, да речем и, и, и различни региони участват в цялостната програма и рамка в качеството си на един регион. И според вас Бих искал да знам какво е мястото на, на Литва. Литва добър ученик ли е, що се отнася до освояването на средствата или не и въобще какъв е, какъв е процента, какви са разликите при освояването. А, в малко по по-малко развитите страни тези средства са един, единствените средства, които се използват за проекти, защото в тези страни, знаете, няма свободни средства, които да а, бъдат а, използвани. Струва ми се обаче, а, че в а, вашата. А, вашият доклад не сте обяснили достатъчно добре кои са страните, в които добрите практики са най-добри. В кои са страните, в които има добро сътрудничество между различните равнища на управление за постигане на най-добри резултати? Кои са страните, които са постигнали най-добрите резултати, за да можем и ние да се получиме и да стъпиме на най-добрите практики. Новият програмен период вече започна и може би вече трудно ще внесем някакви промени, но в момента вече размишляваме и за последващия период след 2020 година тогава ще се е, прилагат нови правила, така че е, въз... би трябвало да внесеме някои промени и реформи, е, които да ни помогнат за по-доброто осъществяване на средствата след това. Струва ми се, че и много средства са били използвани също така за е, инфраструктурни проекти и това може би не е било основната цел. Господин Буда. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Ивонова. Радвам се, че можем да обмениме мнения и информация относно процента на освояване на средства, особено от държави членки, които се нуждаят безкрайно много от тези средства. Е, вчера споменахме, че политиката на сближаване не се възприема така, както би трябвало. Много често гражданите е, въобще не знаят, че е, строежите или мероприятията, които се провеждат в техните региони, се се финансират с средства от Европейския съюз, т.е. трябва да има много повече видимост. Е, в държавите членки 60% от проектите се, финансират от Европейския съюз, но в страни като моята Румъния ние е, не успяваме да освоим достатъчно средства дори когато те са на разположение. Така че помислете, може би, за някакъв начин за обмен на най-добрите практики. Може би Сметната палата може да излезе с препоръки или да спомогне, да помогне на държавите, които изпитват известни трудности в освояването на средства. Най-вероятно е необходимо много, много повече упростяване, защото от страх е, пред сметната палата много държави членки предпочитат просто да не е, се ангажират. А да не говориме, че и процедурите се променят понякога в течение на а, осъществяване на програмите и това само осложнява нещата. Така че може би трябва да се въведе някаква нова методология, за да не, да не трябва държавите членки да са а, много объркани. Понякога правителството се променя и правилата се променят. Трябва да има някак, някакъв постоянен метод, ня, някаква приемственост. Не, не, не, не е нормално и, и процедурите, които се прилагат в Германия или в Румъния или България да са различни. Става дума за едни и същи средства. Така че необходимо е обмен на най-добри практики между е, различните държави, особено тези, които имат проблем. Господин Новаков, благодаря. Наистина, без никаква изненада, един прекрасен доклад отново от ваша страна. Когато говорим за финансовите инструменти, да, видимо, поведението на Сметната палата, както и на институциите като цяло, спрямо тези финансови инструменти, както и финансовото планиране, е различно. То всъщност е, това е нормално, защото финансовото, финансовото управление е различно, когато става въпрос за държавни средства и други. А, знаете, трябва да имаме такива добри практики и за субсидиите. Знаете, че голяма част от практиките, които не са качествени, биват посочени от Сметната палата. Как може, как виждате вие добрите практики в финансовите инструменти? Защото Одитът на финансовите инструменти като цяло върви много по-бързо. Може ли това да се използва и при грантовете през личните субсидии? Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Родригес. Благодаря, господин, госпожо председател. Искам първо да а, ви поздравя за призбирането ви на този пост. Също искам да благодаря за представената интересна презентация, много комплексна и много сложна. Нещо, което обаче ме тревожи. Ам, сложността на тези инструменти и сложността на изчисляване на разходите им. Тези инструменти, как могат те да бъдат използвани за най-слабо развитите райони? Вярно е, че а, тези инструменти се прилагат най-вече за най-развитите. Друго. А, в Португалия а, подобни а, средства не могат да бъдат използвани взаимно с банките. Тоест няма съфинансиране. Как може да се реши този проблем? Миналата седмица говорих с председателя на местното правителство в Мадейра. И а, той ми каза, че не успяват да използват всички отпуснати средства, защото има един закон, който всъщност не му позволява да се обърнат към банките, за да използват съфинансиране. Какво да правят тези периферни райони? Член 349 от договора казва, че те се ползват от специални условия, но виждате, че не могат да получат нужното финансиране. Благодаря. Госпожица Рейчел Нанси Ланкри, извинявайте, поправя се председателката от Европейската комисия. Имате думата, заповядайте. Благодаря. Госпожо председател, уважаеми депутати, благодаря ви за дадената възможност да бъда тук и да проследя тази интересна дискусия. Както знаете, финансовите инструменти са част от опита на Европейската комисия да използват пълноценно всички средства в тази ситуация на намаляващи такива ресурси като цяло. И в този контекст ние определено приветстваме одита на финансовите инструменти и на резултатността им. Чухме много интересни полуки за периода до 2013. Трябва обаче да видим как това се прилага и за настоящия период. Смятам, че вашата комисия определено играе важна роля Нека да напомним, примерно, нуждата от стабилно решение, стабилно вземане на решение, базиращо се на аргументи. Като се вземе предвид револвиращи ефект за целият период. Второ, важно, да има опции за управленческите органи за упростяване. Особено за тези органи, които имат по-малка по-малък опит. Също да има възможност още от самото начало, не само в края на периода, за докладване по всички аспекти. Например, ниво на участие на частния сектор и е също разходите за управление. И също за бъдеще ще бъде много по-важно да се свържат тези разходи с, това, което в крайна сметка се дава на крайния бенефициент и как това се отразява на цялото движение, цялото управление на средствата. Хубаво е да имаме такъв доклад за периода до 2013, тук по време на нашия следващ период, за да можем да го използваме. Вече госпожа Алианти го каза, че имайки предвид времето на доклада, тъй като имаме данни само до 2014, до края на 2014, цифрите всъщност са много по-малки, отколкото това, което трябва да имаме. А, вече до края на 2015 имаме увеличение до, а, близо, с близо 70% и със сигурност ще има допълнително докладване в следващите няколко месеца от страна на комисията. А, що се отнася до данните за управление, както и за участие на частния сектор, също нямаме пълен набор от данни. Това се дължи на липсата на изисквания за подобно докладване през а, настоящия период. Ако погледнете обаче различните разходи по управлението, ще видите процентите. Сметната палата е направил сравнение и ако разгледате разликите при плащането на крайния бенефициент, както и при инструментите, разликата е около 1%. Тоест, нещата са съвсем различни в частния сектор. Сега, когато се върнем към частния сектор, комисията е съгласна с казаното, че участието на частния сектор не е задължително изискване. Дори това не е цел при финансовите инструменти. И ако правилно разбрах казаното, финансовите инструменти в кохезионната политика имат за цел да изпълняват целите на кохезионната политика. А, това не е обаче единствената цел на подобни инструменти. Например, в Полша има фонд за градско развитие, в което участва частния сектор, но неговата цел е да се подобри а, средата на живот в градовете и а, въобще социално-економическите аспекти в тези градове. Може да има такова участие от частния сектор и е, можем да е, видите това на нашия вебсайт. Да видите също и ефекта на лоста. Над 20 пъти се е увеличил той. Относно револвиращият ефект, нещо, което не беше споменато преди, вече има резултати от този ефект, които бяха докладвани но за през но нека да не забравяме, че не винаги този ефект бива а, взет предвид за следващият програмен период и не се знае дали ще действа. И има и други специфични въпроси, които а, говорят за леверидж, така наречен леверидж, ефект на лоста. А, комисията се опитва да а, спазва една стабилна дефиниция на ефекта на лоста в финансовите регламенти, защото това трябва да бъде а, а, сумата, която крайен бенефициент получава, след като се направи изчислението, отчислението на приноса на Европейския съюз а, трябва така да се да определи конкретна дефиниция, иначе няма да има еднакво сравняване на ефекта на лоста във всички държави. За бъдеще обаче, заради променената среда, ако искаме да погледнем обществените средства, които отиват а, по различни програми, ще може да се направи подобно изчисление, защото тези суми ще бъдат докладвани от властите, както и от комисията, но при ефекта на лоста трябва да има съгласуваност в обявяването. И в заключение, чухме препоръките на Сметната палата. Комисията вече взима предвид а, и работи под 10 от тези препоръки и се радваме и надяваме се да можем да ви покажем, че вече има положителен ефект в новият период 2014-2020 и че сме се по, по, а, научили урока от 2013 и а, използваме финансовите инструменти като един от инструментите за кохезионната политика. Благодаря. Сега госпожа Иванова. Доста въпроси ви бяха зададени. Очакваме отговори. Благодаря, госпожо председател. Нека да благодаря на всички участници за тези интересни въпроси, които показват наистина интереса на вашата комисия към темата. Това е много ценно за нас, много ценен принос, защото ни позволява да развием идеите ни за бъдещия одит, за бъдещата ни дейност. Някои от тези дейности вече са в течение на прилагане. Ще се опитам първо да отговоря на госпожа Малетич. Говорихте за спънките при прилагането на финансовите инструменти в различните държави членки. Да, има доста трудности. Мога да ви дам един пример. Нещо, което научихме от разговорите с представители на различните държави членки. Много случаи частните инвеститори не искаха да инвестират в финансови инструменти заради сложните процедури при, при получаване на държавни помощи, обществени поръчки и така нататък. Просто се счита, че това е стриктно регулиран сектор. Комисията смята, че все пак има начин да се насърчат и привлекат частните инвеститори, а именно чрез преференциално отношение но това означава специфични такива договори, но това, което липсва са достатъчни насоки от страна на комисията как да се направи това преференциално третиране. Защото на този етап няма никакво правно основание как ще се проверява преференциалното третиране, дали то е правилно и съответно споделянето на риска. Това е много важно. Случаите, които видяхме, показват, че а, целият риск бива прехвърлен към комисията. Докато за частния сектор а, този, тази оценка на риска си остава ниска. А, това е въпрос, с който се занимаваме за новият програмен период. Смятаме, че трябва да имаме по-ясни насоки от страна на комисията. Ако имаше такива а, насоки в предишния период, със сигурност щяхме да имаме повече частни инвеститори, привлечени за участие в финансовите инструменти. Също говорите за увеличаване на финансовите инструменти, на грантовете. Мисля, че това е въпрос, който свързва, ни свързва с следващата точка в дневния ред – но така или иначе целта на този доклад не е да се сравняват финансовите инструменти и грантовете, защото всеки си има своите предимства и недостатъци. Знаем, че този е, доклад бива считан за доста отрицателен за някои от вас, но също други пък смятат, че финансовите инструменти могат да бъдат и много добър инструмент това са... Чухме тук, че сте си извлекли полките. Това е ключов елемент за следващия програмен период. И трябва наистина да видим как комисията ще се занимае с този въпрос в бъдеще. Господин Пиренски зададе много интересни и важни въпроси. Смятам, че най-важният, поне за мен, е нивото на ефекта на лоста. Комисията даде своето становище а, нашето становище е изразено в доклада и ние все още смятаме, че тази дефиниция в финансовият регламент все още си е твърде неясна. Трябва да изолираме ефекта от националното финансиране и от, обществен... и от частното финансиране. А, и именно за това ние не казваме, че трябва да използваме методологията на ОСР, но че трябва да бъде обективна все пак и справедлива. И тук искам да дам един пример, защото смятам, че ако погледнете, например, 7, ще видите финансовата структура на проектите в Франция за високоскоростните влакове. Дадени са два ефекта на лоста, възоснова на различни методологии. По методологията на комисията, наречена Leverage, е 39, а по методологията на ОИСР е 1. Така че не казваме кое е правилно, кое е грешно, просто смятам, че можете да се направите нужните заключения а, от доклада и от този пример. Но това е просто пример. Този пример, според мен, просто поставя още повече въпроси относно ефекта, умножаващи ефект за бъдеще. Господин Пирински попита още за разликите между държавите. Това беше зададено като въпрос и от други е, депутати. Говорим за специфичните оценки по държавите, а не само за ефекта на лоста. Много често ни се задава този въпрос. Не само тук за този доклад, но и за годишния доклад е, и можем да ви дадем процент на грешките по държави членки. Мога и ще кажа още веднъж, че ние не правим оценки по държави членки. Просто оценяваме какво е направила комисията. Бяхме дали няколко примера, които се позовават на работата на комисията. само един от нашите членове посети Словакия. Но това беше. Това не, ста, не, не може да ни даде специфична оценка по държави. А, за това мога да кажа на господин Пирински, че всичко зависи от типа на финансовите инструменти, от времето на прилагане и така нататък. И най-важното в случая е методологията, която се използва при изчисляване. Попитахте също за средствата, които се управляват от Европейската инвестиционна банка за различни типове инструменти цената, стоеността може да бъде различна. Няма да казваме защо някои е, суми са по-големи, други са по-низки. Някои от инструментите е, работят е, и, и се борят за високият риск. Именно за това може да има по-висока цена. Това, което мога да кажа е, че а, има пропорционално отношение на цената на инструмента спрямо а, рисковете. А, имаше такава разлика, например, с 28 милиона, които бяха представени за управлението на средствата и после 4 милиона, които отидоха до крайният бенефициент. Признавам също подобренията за следващия програмен период – направени от комисията. Това е част и от нашите препоръки. Трябва това да се превърне в задължително изискване за докладването на държавите членки, т.е. Да, доказ... да, да докладват държавите членки а, разходите. И големият въпрос относно кохезията, както и а, под, доколко са подходящи тези финансови инструменти – отново, както казах и в предишния въпрос, целта не е да се каже кое е по-добре. грант или финансов инструмент. Просто трябва да се види как точно ще се разпределят, какъв процент от общото финансиране ще бъде. така че финансовите инструменти, нека да не забравяме, за периода 2014-2020 за само около 10% от общия фонд за кохезията. Така че вие които взимате решение, вие решавате бъдещето на политиката. Това, което обаче ние смятаме за важно, е, че трябва да се получим от грешките, които сме направили от предишния програмен период. Тази слабост, която упоменахме тук в този доклад, не е само свързана с този програмен период, с тази област. Има и много други специални доклади а, при финансовите инструменти в земеделието, за малките и средни предприятия, за микрофинансирането. И в много от случаите виждаме същите проблеми. Следващия въпрос беше от страна на господин Ван Милтенбург. Относно правилния баланс. Мисля, че отговорих, но тук става въпрос също така и за оценка на а, пазара. Ексанте е задължително да се прави оценка но няма изисквания относно независимите проверки. А ние сме на мнение, че би трябвало да има такива, защото по този начин се прави наистина едно справедливо отчитане на пазара. И по този начин се обръща внимание конкретно на потребностите на пазара. В крайна сметка, комисията ще вземе решение как точно да постъпи, но ние поддържаме това решение, за да може да се избегнат положения и хипотези, при които се извършва оценка на пазара – но пък на практика се над или подценяват естествените потребности на пазара. По-нататък, по отношение привличане на допълнителни средства, капитал, мисля, че обясних как стои нашата позиция по този въпрос и ние отстояваме. Що се отнася до изпълнението в различните региони? Това е също един въпрос, който не е тема на настоящия доклад. Сега при изпълнението или по-скоро е, законност и законообразност е, мога да ви насоча към е, доклада на комисията, където се дава ставка грешка за държавите членки. Тук не става въпрос точно за изпълнение, но няма оценка на изпълнението, за съжаление, в този доклад по държави членки. Профила на риска който бе споменат от госпожа Демато и необходимостта да се привличат повече частни инвеститори. Това не беше правно изискване за предишния програмен период. Дали е било ефективно за 2007-2013 година съответно? Мисля, че констатациите които споменах, четирите слабости по-конкретно, сочат, че в някои аспекти ефективността на финансовите инструменти е била доста ограничена, що се отнася до резултатността. Ние не правим оценка на резултатност този доклад, но предишния, който споменах за микрофинансирането, и подпомагането на стопанските деятели в областта на микропредприятията. Можем да кажем, че финансирането е било ефективно, но може би не са били покрити съвсем удачно всички, защото не всички уязвими групи са били обхванати. Това е констатацията, до която стигаме по този друг доклад. За ефективността, мисля, че е, числата говорят сами за себе си. 2% само е, привлечен частен капитал. Има какво да се желая, очевидно. По-нататък. Оценката на риска. Мисля, че говорих за преференциалното отношение това е един от начините, по който може да се подходи с повече насоки от страна на комисията към държавите членки, как точно да оценяват точно а, риска, така че комисията да не поема прекалено голям риск, без съответни споразумения за преференцирано третиране. Господин Лопе попита за частните а, фондове, само 2% са и ползвани, както казах. Това не е задължително изискване. И бих желала също така да посоча, че финансовите инструменти се не са проекти сами по себе си. Те са един инструмент за осъществяване, финансиране по отношение подкрепа за бюджета. Те не са задължителен начин да се използва бюджета и изразходва по този начин. Отново мога да кажа, че няма оценка, която да е извършена по държавите членки. Няма оценка по отношение и на освояването. Искам обаче да ви кажа, че ние изпълняваме друг специален доклад посветен именно на освояването. По-късно тази година ще бъде готов, ако проявявате интерес колега от третия раздел на палатата работи по този въпрос говорите за добри примери. Тук няма подреждане на държави членки, но добър пример мога да посоча за Литва. Не се основава на посещение в Литва, но добрият пример е по отношение намаляване размера на фонда възоснова на точна оценка на потребностите от пазара в Литва и когато това е направено в Литва, се стигнало до констатация, че след анализа е необходимо да се намали размера на финансирането и а, е, ние наистина търсим винаги добрите примери, а, е, които да можем да посочим в нашите доклади, да не се обръща внимание в тях само на отрицателните примери. И ще се опитам да съкратя отговорите си. Господин Буда ме попита за освояването. Мисля, че вече отговорих на този въпрос. Ще има конкретен доклад, посветен на тази тема по-късно тази година. Що се отнася до процента грешка? Може би мога да кажа няколко думи извън обхвата на този доклад, но в крайна сметка важно е да се има предвид това за годишния доклад по 6 глава. Действително, поточва се 5,2%, спад малко спрямо миналата година, но 2% е прага, който трябва да бъде водещ материалния прак на грешка. Тук става въпрос за недопустими проекти, недопустими ползватели, е, начина по който се провеждат, тръжните задания и прочее. Всичко това е изключително важно, защото в крайна сметка води до намаляване, в крайна сметка на процент грешка. Господин Новаков говори за финансовите инструменти, безвъзмезната помощ, добрата практика от финансовите инструменти, дали това може да помогне по отношение изпълнение на грантовете. Една препоръка имаме към комисията, а именно да се направи сравнение между финансовите инструменти и грантовете. Комисията, за съжаление, не го прие, но ние непрекъснато отправяме подобна препоръка винаги, когато работим в докладите си по тази тема. Според нас наистина ще го има голяма полза от подобен анализ и последният въпрос, но не е по значение, е а, разходите и таксите по управление, как финансовите инструменти могат да бъдат използвани от по-малко развитите райони по-удачно. Три държави и членки 2007-2013 година изобщо не са използвали а, средства Ирландия, Харватия, Люксембург но те имат други централизирани финансови инструменти. С други думи, държавите членки по свое осмотрение дефинират своите потребности и цели и могат да използват, разбира се, това, с което разполагат. А комисията от своя страна може да предостави по-добри насоки. Споменахме преференциалното третиране – а има и други въпроси, е, които трябва да се имат предвид. По-ранните насоки могат да предотвратят евентуалното възникване на проблеми, които по-късно ние е, засичаме. Е, благодаря ви. Благодаря. Thank you. Председателката, благодаря госпожа Иванова, благодаря, че дойдохте на заседанието на нашата комисия. Дебата беше много интересен и ще продължим по същата тема, защото ние работим по специален доклад, собствена инициатива, подготвен от господин Новаков, относно баланса между финансовите инструменти и безвъзмезните е, средства сега и бъдеще. И действително, е, много беше интересно всичко, по което разисквахме наистина. Благодаря. Последна дума. Заповядайте, госпожо Иванова. Благодаря, госпожо председател. Действително благодаря на вас. Благодаря на всички е, депутати за интересния дебат и наистина много ще зарадвам да имаме предварителни разисквания, да споделя с вас, че всъщност ние работим именно с областта на политиката на сближаване. С удоволствие ние в нашия отдел можем да участваме в разискване с вас. Има интересни доклади във връзка с финансова корекция, освояване и други аспекти, които може би ще бъдат интересни за ваш. И винаги сме готови да дойдем да разискваме тези въпроси, когато решите, че е отдел удачно. Благодаря. Председателката, благодаря. Бъдете сигурни, че ще бъдете поканена на заседанията на Комисията регионално развитие. Благодаря ви. Всичко най-добро. И сега ние продължаваме след следващата точка от дневния ред – Както вече казах, ние взехме решение в нашата комисия да се възползваме от възможността да се подготвим доклад е, е, по отношение оценка на финансовите инструменти и да търсим най-добра комбинация между финансови инструменти и безвъзмезни средства за финансирането на политиката на сближаване в бъдеще. Господин Новаков представи своите първоначални разсъждения по въпроса на заседанието ни през месец июли. юли. Бюджет е по 54, е е, становище по 54-то правило и 53-то съответните комисии. Ще гласуваме в нашата комисия през месец март по този доклад. Измененията трябва да бъдат предадени до 31 януари. И сега ще дам думата на господин Новаков, но преди това Искам да ви кажа, че малко се просрочи нашето заседание. Все още работихме по първата точка, така че от 11 часа ще започнем работния семинар, може би 11.05 и и 10, господин Новаков. Thank you very much, Chair. Благодаря, госпожо председател. Ако очаквате да изслушате експозе по този доклад е, по отношение на някакъв вид е, докторска дисертация, много ще се разочаровате. Защото историята наистина и развитието на економиката и книгите на тази насока са посветени на дати и числа. А тук ние сме се събрали, за да обсъждаме стоиността. И ние тук споделяме всички факта, че има една нова стойност, което се нарича инвестиции, но не изразходването им, а инвестирането им. И ако можем всъщност да намерим една звезда в тази насока, това трябва да е политиката по сближаване, но не традиционната, не консервативната политика на сближаване, само по оперативни програми и фондове за държавите членки, а всякакви ресурси за финансиране насочени към европейските региони. Всички доклади, които прочетох относно политиката на сближаване от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка, сочат едно послание. Лесно можем да заменим тази политика от отбрана към атака по посока популизма имаме всякакви изисквания в тази насока, които са а, изпълнени, защото в крайна сметка това са и целите на подобна политика. А, нямаме нужда от допълнителни доказателства, има много какво да се желая за усъвършенстването на политиката. Но ние имаме всички изисквания, за да можем всъщност те са изпълнени, можем да имаме увереност в това. Предишния програмен период около Една трета трилиона са инвестираните средства в, в регионите. И почти 40% от земята в ЕС е обхванато в този смисъл. Никъде не съм видял обаче заглави в медиите, посветени на това. За този програмен период Европейския ще предостави 640 милиарда на регионите. И телевизионните е, водещи не започват новините си с тази новина. Затова ви казвам че ние разполагаме с всички възможности да преминем от отбрана към атака. И в моя доклад именно се разглежда всичко това. Двете страни на една монета. Това са двата двигателя на един самолет не бихме желали да летим само с един двигател, нали така? Така че това е ключовата дума в доклада. Баланс. Нужни са ни и двата двигателя. Дълго но ще отворя тук сега пред вас като фраза. Предишният програмен период е факт, вече имаме дата за новия и е, нещо виждаме само а именно, сега е му е времето да действаме, сега е времето да намерим решение, защото ако пропуснем момента, ще закъснем. Няма по-добро време от този доклад. Е, вече започва разговорът е по многогодишната финансова рамка, така че за мен това е една огромна възможност за всички нас да дадем своя принос – да можем да подготвим наистина един много добър доклад, представяш решения. И освен това, единствения плюс тук е наистина е много важен, най-доброто време, в което подготвяме доклада. Кои са ключовите моменти тук? Както вече казах, защо ни е нужен баланс. Трябва да подчертая, между другото и доклада се подчертава това, че в някои региони са нужни безвъзмезни средства и се използват много добре. Според процедурите и правилата в друг, някои държави, от другата страна обаче на този въпрос се работи много добре с финансовите инструменти. Първо, не трябва да обвиняваме тези, които много добре се справят с финансовите инструменти, те го заслужават очевидно, но да не пренебрегваме необходимостта на тези региони, които имат нужда от грантове, за да могат да наваксат, да развият своята инфраструктура, например, да догонят. Няма финансов инструмент, който може да финансира, например, детска градина или тротуар или пък пречиствателна станция – така че не можем да прилагаме решение, а, едно решение за всички проблеми. Една процедура, едно отношение към една страна един инструмент може да се работи по един и същи начин в една и съща страна или не, защото има различни региони, капацитет, различна политика, различна политика за различна среда, политическа, екологична и прочее. Така че, какво трябва да направим тук сега? Да видим къде се справят добре страните с финансовите инструменти, да ги насърчим да продължат да работят в този дух – да е, намерим какъв е проблема на страните, които не се справят така и нека тогава да започнем да работим още по-удачно. Какво е решението? Не можем да изпратим техническа помощ на всички, които подготвят добри проекти с финансови инструменти, но не трябва, разбира се, да правим и консултантски център във всеки един регион, но можем лесно да им помогнем да адаптират своето отношение към финансовите инструменти, защото когато видим оперативна програма, например, разработена от национален орган и власти, използвана от национални ползватели в националните правила, и нещата работят успешно, всичко е добре. А финансовите инструменти, ами дори там а, езика е пречка не сме много популярни сред хората за процедури, които лесно и бързо се разбират. Така че не можем просто да заровим ръце в пясъка и да кажем всичко е наред. Както вече казах, принципа едно решение е удачно за всички към финансови инструменти и грантове не може да се прилага тук. В някои случаи, а и в редица политики, грантовете доминират нашите финансови инструменти, а финансовите инструменти са, имат допълняващ, допълващ характер, а в други политики и случаи има проекти, които могат да бъдат финансирани само единствено с финансови инструменти. И това е всъщност целият замисъл, който съществува от самото начало на политиката. Така че ние стъпваме именно е, отново до е, метафората с е, самолета, с два двигателя. Не искаме да въртим в кръг, искаме да има равновесно движение напред. Поне това е моят Та идея за приоритетите синергия, техническа помощ, както казах, и подобряване на изпълнението като цяло, то трябва да бъде бързо, за да няма загуба и действително да може да заблести бъдещето пред нас. Европейската инвестиционна банка, комисията и парламента, всички вече са заангажирани с тази позиция. Така че, ако не си сътрудничим, ако не сме посланници на всички тези ценности, които споменах, ние сме обречени. Трябва да водим разисквания как да се усъвършенстваме, но да не се борим един срещу друг – къде да бъде приоритета. Нека да бъдем съвместно, това е основното ми послание, послание. нека да направим наистина така, че да има баланс. Това е основното в този доклад. Благодаря председателката, благодаря, благодаря за това а, представане. Господин, госпожа Родригес, докладчик в Сянка. Заповядайте. Muito obrigada. Uh, antes de mais... Бих искал да благодаря на докладчика за неговата презентация. Мисля, че това е една отлична база, за да надграждаме и, и да потърсиме решения за начина по който може да съчетаеме финансовите инструменти и без, без, безвъзможните средства. Като целта, разбира се, е да се намали несправедливостта и разликите между регионите в отделните държавите членки. Държавите членки имат много важна роля на катализатори в случай на липса на инвестиции, недостат, недостатъчно развитост на пазарите и финансовите инструменти не са в никакъв случай самоцел. Те просто могат да помогнат за постигане на целите в някои региони. Някои страни имат недостатъчно развито предприемачество, в други капиталовите пазари не са достатъчно развити, трети имат демографски проблеми в много региони. Така че цел... целта е да има наистина успешно инвестиране, което да дава резултати. За нас най-важното е да помогнем на гражданите е, в регионите, като наблегнеме на онези сектори, които могат да доведат до мултипликационен ефект. Било то в, обр в областта на образованието, инфраструктурите и така нататък. Целта не е да се получават печалби или дивиденди за частния сектор, не. Там, там където са необходими безвъзмезните средства, те трябва да бъдат е, под, подкрепени и да продължат да бъдат е, предоставени. Е, финансовите инструменти са особено важни за някои отрасли и господин докладчик го подчерта съвсем уместно. Често пъти бенефициенти са неправителствени организации, университети, местни органи на властта. безвъзмезните средства трябва да продължават да бъдат един а, начин за, по, за подкрепяне и осъществяване на проекти. Инструментите трябва да се използват а, по-ефективно в развитите региони, в развитите държави, като за по-неразвитите региони трябва да се намери начин да се помогне чрез тези инструменти, като те се усъвършенстват. Сега искам да дам думата на докладчиците в сянка, но много ви моля, бъдете кратки, тъй като сме закъсняли вече и в 11 часа трябва да започне нашата работа с представителите на семинара. Госпожа Миличич, благодаря ви. Аз подкрепям доклада на господин Новаков. Аз съм съгласен с това, което той казва относно използването на финансовите инструменти, но важно е тези инструменти да бъдат лесни за използване. А, като трябва да има и диференцирано използване в различните региони. Целта бидейки да се задоволят специфичните нужди на съответните региони. Господин Новаков също така на наблегна на необходимостта от баланс. Истински баланс между използване на финансови инструменти и безвъзмезни средства. Това е от огромно значение. Също така подкрепям казаното от господин Новаков относно а, различните механизми, раз, новата методология, която трябва да се е, намери. Да, процедурите са прекалено сложни, прекалено е административното бреме за бенефициентите, е, както на е, финансовите инструменти, така и на е, другите е, финансиране. Необходимо е да има много по-лесен достъп до, особено до микрокредитиране за малки и средни предприятия. Необходимо Необходимо е също така да се осигури методологическа помощ и то целева помощ за осъществяване на дадени проекти. Акцента трябва да се постави на малките и средни предприятия, да има въз... да има възможност за предоставяне на съвети от, относно а, законодателството и така нататък. А, госп... Господин Новако, вие наистина ни представихте един много балансиран, задълбочен доклад. Да, финансовите инструменти обаче трябва да имат лостов ефект, както беше казано в по време на предишното е, ни дискусия. И тук има наистина е, още много какво да се направи, има проблеми, а може би точно е, правилното съчетаване, целесообразното съчетаване на двата вида финансиране може да попълне тази празнота или да. Сега, ако искаме да модернизираме политиката на сближаване, трябва наистина да намериме балансираното, целесообразно съчетание, което да бъде и благоприятно за малките и средни предприятия. Необходимо обаче наистина да има упростяване на правилата и да се намерят начини за привличане на частен капитал. Това също трябва да бъде една основна цел. Госпожа Мишел Скърлеца, а преди това госпожа Дамато има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Политиката на сближаване трябва да се възползва от двата начина на финансиране. От една страна финансовите инструменти, от друга страна безвъзмезните средства. Това е правено и в миналото, но сме установили и проблеми при използване на тези инструменти. Инструментите трябва да бъдат е, надежни, те трябва да бъдат устойчиви и тяхното използване да е благоприятно за бенефициентите. Т.е. трябва да има ем, упрост, упростен а, е, начин на използване и да има ниски лихви. преди малко смет сметната палата каза, че е трудно да се а, определя профила на риска, че има доста големи разлики между използването на централизирано управление и а, смесено управление. За Що се отнася до разходите и таксите за управление? Може би тук проблема е в някъде в, в съдържанието. Може би той е заложен в е, самият е, подход към средствата му може би трябва да се промени, е, променят изцяло правилата сега. Задължителната екс-анте проверка може би ще даде възможност е, да се, да се направят е, нови прогнози и нови оценки от тук нататък. Необходимо обаче е, системата да работи за благото на малките и средни предприятия, а не да създава благоприятни условия за спекулици. Следващия. Господин Лопе. Благодаря, госпожо председател. Колеги, този доклад засяга много важни проблеми, тъй като никога няма да има достатъчно финансиране на политиката на сближаване, никога няма да бъдем на висотата на нуждите на регионите. Същевременно обаче а, искам да се спра на някои аспекти, които не се а, по които не се говори често Сметната палата многократно е отправила критики към използването на финансовите инструменти, смятайки, че те не са достатъчно целенасочени. Може би ако имаме по-целево използване, ако то тогава наистина ще можем да откликнем на нуждите и желанията на гражданите. Същевременно сме, трябва да подчертаеме ясно, че финансовите инструменти в никакъв случай не трябва да заместват и, или да из, изместват безвъзмоз... безвъз... безвъзмезните средства. Е, като цяло сме съгласни с е, е, предложенията на докладчика и ще излеземе с необходимите изменения. Много ви моля да бъдете много кратки, казва а, председателката, тъй като не разполагаме с много време. Не. Господин Нилсън. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратък. Мисля, че това становище е наистина много добро, но че би могло да се усъвършенства. Ще се спра на три проблема. Първо, трябва всеки път, когато това е възможно, да повтаряме, че колкото повече е, местните органи на властта и самите региони участват в процеса на взимане на решения, толкова по-добре. Това беше първото. Второ, по финансовите инструменти. Някои от тях може би са по-добри за градовете, други може би са по, приспособени за а, селските райони. Но аз не смятам, че обаче, че, че, трябва, че трябва да разглеждаме нещата така. Трябва да има много по-добро съчетаване. И тре. Три. Струв, струва ми се, че трябва да, да се наблегне още повече и да се изиска да се помага на бенефициентите. Техническа помощ трябва да се е, предоставя на съответните е, бенефициенти. Комисията е, трябва да разбере, че парламента настоява комисията да упражни натиск над държавите е, членки за оказване на повече помощ на бенефициентите. Господин Фан Нисталрак, бъдете много кратък. Аз винаги съм бил послушен, особено сега, когато отново ви избраха, госпожо председател, но това шегата на страна малко съм озадачен. Нещата трябва да бъдат ясни. Радвам се, че говориме за е, целесообразно съчетаване. Нали смесваме нещата и нещо излиза от това. Но но как е, нещата ще достигнат до крайните потребители, до крайните бенефициенти? Тук е добре е да се съчетават е, инструментите. Добре, но ако това става чрез а, усложняване на нещата, няма да постигнем никакъв резултат. Така че нека бъдем много наясно с а, необходимостта от упростяване. И второ, техническата помощ, това, което спомена господин Нилс. Не, скоро ще гласуваме относно а, начините за подпомагане на структурните реформи. А, вчера говорихме за ЕФСИ, продължаване на а, фонда, А, имаме техническа помощ, други програми и така нататък. Аз мисля, че не, не, не трябва да мултимплицираме инструментите. Трябва да има един единствен европейски оркестър. Той може да, да свири различни мелодии, но той трябва да бъде единен. Това е, това, е, това е решението, това ще бъде отговора просто да, да имаме наистина една организирана техническа помощ в отделните държави членки, които помощ, която да може да се оказва и да се е, разнообразява в зависимост от проектите. Но не да имаме многобройни препокриващи се инструменти. Мисля, че мисля, че като цяло предложенията са добри, но ако те не се а, пояснат и изяснат, може да доведат до хаос. Господин Жено. Благодаря, госпожо председател. Аз цена високо работата на Андрей. Аз по принцип съм поддръжник на финансовите инструменти, но не смятам, че а, финансовия инжиниринг трябва да бъде цел сама по себе си. Трябва да се подбират инструменти по желание, които да отговарят на целите на съответните проекти а, и същевременно трябва да всичко това да се изразява в цифри. Някои казаха, че финансовите инструменти трябва да се използват в развитите региони, като безвъзмезната помощ се спази предимно за по малко развитите региони. Аз не смятам, че развитието е основен критерий. Изследванията показват, че в развити региони понякога финансовите инструменти са струват прекалено скъпо, те не са приспособени и че и че понякога се е, получава конфликт между използване на регионални, местни финансови инструменти и европейски. Така че аз не смятам още веднъж, че развитието трябва да бъде критерий за използване, а по-скоро да се потърси целесообразността по отрасли. Мисля, че отрасъла и сектора е, е, е от а, основно значение. И още веднъж е, повтарям, че доклада е отличен. Благодаря. А сега позицията на Европейската комисия. Бъдете много кратки. И аз искам да благодаря на докладчика за този много навременен доклад. Е, в, няма да, да се спра на подобренията, кои препоръките за нови, новият програмен период, колко за следващият период ще се от... ще се опитаме наистина да постигнем най-добрият баланс. Както казах, ще има екс-анте е, оценка по отделните цели, за да за да не можем отчетем наистина кои финансови инструменти ще бъдат най-целесообразни. Независимо от региона, дали става дума за град или за селски район. Целта е да се постигнат резултат. След това ще се направи една е една екс-анте оценка на самият инструмент. И ще се осигури също така подкрепа и е, техническа помощ за бенефициентите. Така че като, като цяло финансовите инструменти ще могат да бъдат възможност за всички. Всички ще могат да ги използват, като... но смят... смятаме, че нещата са своевременни, че не, не, не, нещата не са започнали толкова бавно, колкото до е, Литва, която споменахте, вече има финансови е, инструменти, които дават резултати. Мога да кажа, че наистина е, има разлики и че финансовите инструменти се осъществяват по различни начини в различните страни е, членки същевременно с е, регламента Омнибус е, ще се опитаме да позволим на държавите членки да ги използват наистина колкото се може по-целесообразно и ви благодаря благодаря. А сега, господин Новаков, вие разполагате с 8 минути, за да отговорите на колегите. Чувствам се виновен. Колегите говориха само минута, минута и половина. Сега аз имам цели 8 минути. Благодаря. Благодаря за милите думи, за похвалните слова, за доклада. в началото искам да кажа, на госпожа Родригес а, и коментарите относно доклада. Да, а, относно социалната справедливост, субсидиите. А, да, признавам, че социалната функция на кохезионната политика е там. Има един социален фонд. И трябва да кажем, че когато погледнем цифрите, социалния фонд действа добре, като си има предвид, че С този фонд се дава обучение, се доставя обучение а, на хората. По този начин а, също се постига голяма социална роля. Не се строят мостове, разбира се, но все пак. А, когато става въпрос за коментарите на ЕКР, господин, господин Томашеч, а, хареса ми какво се каза. Харесаха ми и коментарите и госпожа Томашич за техническата помощ, за съветническата функция. Да, признавам, че обществено-частното партньорство ще изиграе голяма роля а, за всичките финансови инструменти, за местните власти, за развитието на различните проекти. Трябва много да внимаваме в всичките тези регулаторни промени, защото понякога толкова често сменяме правилата, че всъщност бенефициентите не успяват да се ориентират вече, губят представа Господин Ван Милтенбург от АЛДЕ говори за законодателния ефект, финансовите инструменти, да, трябва наистина. И а, нека да не забравяме, че а, трябва да има баланс. Ако използваме само грантове, накрая всъщност ще изградим един мост, така да се каже, по европейските стандарти, но няма да има път от двете страни на моста, защото ще трябва да се, изград... да се използват други фондове за, а, за изграждането на този път. Но тук обаче трябва да мислим от алфа до омега, от началото до края и а, съответно да поемем своите отговорности. Трябва също така да разгледаме финансовите инструменти като вид фитнес за бенефициентите, т.е. те трябва да работят непрекъснато за това, за да има резултати. Госпожа Демато а, каза, че трябва наистина да помислим за а, финансовите инструменти и срока, в който те ще, ще дадат резултати. Да, някои от тях са в много дълъг срок може би на края на програмния период, дори повече, защото някои от тях има нужда от предварително проучване, надграждане и така нататък. Но това не означава, че не съществува ефект. Просто за някои проекти понякога трябва доста да се изчака преди да се видят резултатите. Господин Роб от Зелените каза, че кохезионната политика никога няма да а, отговори на очакванията. Не го виждам така. Не, не смятам, че сте прав, да си кажа честно. Има региони, където има много интересни проекти, финансирани от Европейския съюз и хората са удовлетворени. Да, разбира се, винаги може да бъде по-добре, винаги може да бъде подобрено. Така както го каза и господин Нилсен, да, наистина може, да, може да бъде по-добре. Но това, това всъщност е естеството на нашата работа тук. Трябва да търсим различни становища, да ги комбинираме и да подобряваме непрекъснато и да развиваме дейността си. Но тук говорим за идеи. Да, идеите са красиви, но понякога реалността е много по-трудна. И когато а, говорим тук за красиви идеи, и ги, се наложи да ги приложим в земеделските райони в Италия, България или, Сло, или, да, или Словения, да, тогава вече виждаме другата реалност. Практически проблеми означават практически решения. А, и трябва да търсим точно такива практически решения. Искам да благодаря на а, господин Жером за а, неговите а, неговото изказване. Очаквам с нетърпение да видя измененията ми. Благодаря ви за коментарите и а, благодаря за дадената дума да представя доклада. Thank you, thank you. Благодаря. Нека да напомня, че крайният срок за измененията е на обяд в четвъртък, 24 януари и ще гласуваме по доклада през март, надявам се. И така, продължаваме сега с следващата точка от дневния ред. А, виждам, нашите гости дойдоха на време, а ние закъсняхме в нашата програма. Нека да напомня, а, че ние от време на време изготвяме такива доклади по собствени инициативи за бъдещите перспективи на Европейският фонд за кохезионна политика, където се говори за изграждащи а, а, стълбове в кохезионната политика. А, госпожа Вестфал а, беше докладчик по доклада за собствена инициатива и за да започнем нашето ателие, ще дам думата на госпожа Крел, която ще е, направи някои внебележки от името на госпожа Вестфал. Благодаря, госпожо председател. Извинявайте, започваме късно. А, и в 11.30 трябва да ви напусна. Ще ви представя забележките на госпожа Керстин Вестфал. Тя, за съжаление, е болна и не може да, да дойде през февруари. Ще трябва да а, бъде подложена на специална терапия, тъй като има рак и иска да ви представи своето експозе. Това е инициатива, която е представена, защото комисията всъщност изгради този форум на края на годината в Брюксел. И е съответно всички партньори, асоциации, региони, държави да могат да представят проекта си за кохезията след 2020 годината. И е, това наистина е много подходящ момент. Комисията ще може за първи път да е, представи своята позиция. И наистина можем още от сега в парламента да представяме интересите на нашия парламент. Тези интереси трябва да отговарят на очакването на населението ни, на регионите, на целият, на нашите граждани. И нашият семинар днес трябва да върви в същата насока. Три основни точки е, ще трябва да разгледаме. Първо, как политик, кохезионната политика за в бъдеще трябва да се ориентира в стратегически и политически план. Нека да не забравяме, че въпросната кохезионна политика се основава на договорите. И по въпроса за а, економическата, социална и териториална кохезия – също тази тема не бива да бъде пренебрегната, въпреки всички трудности, с които се сблъсква Европейския съюз в настоящия момент. Как да ориентираме кохезионната политика след 2020 в стратегически план? трябва да се разисква стратегията за държавите членки. Имаме вече и Лисабонската стратегия, стратегия Европейския съюз 2020, не знам как ще се нарича следващата, но така или иначе тя трябва да бъде дефинирана, тя трябва да бъде нашата задача, нашата цел, за да напредваме. Второ, как да се упрости тази политика? С процедурата Омнибус можем да обсъдим тази а, политика. Имахме една група на високо ниво, която евентуално ще се опита да я интегрира в новият програмен период. Имаме също и шанса да, да можем да опростим тази кохезионна политика и да я обсъдим. Напоследък, през изминалите месеци и дни, Непрекъснато се говори за кохезионната политика и за помощите или другите инструменти на европейската политика. ЕФСИ е само една част, един такъв. Говорихме за научно-развойните програми, образованието за младежите, и как да интегрираме всичко това в кохезионната политика. Това всичко е част от нашата работа и от целта на нашия доклад. Друго, връзката между структурните фондове в държавите членки, макро, макроусловността и а, а, парламента в това отношение винаги е бил единодушен. Винаги сме били против връзката между макроусловността и кохезионната политика. Знаете, съществува един член 23, който бяхме принудени да приемем, той е по общия регламент, но така иначе дискусията ще бъде подета отново. И отново ще си зададем въпроса, тази кохезионна политика трябва ли на всяка цена да бъде обвързана с структурната реформа в държавите членки. Надявам се днешния семинар да засегне въпросите и вие да ми дадете интересни предложения и дори решения, защо не. Със сигурност ще говорим за теми, които вече са познати и ще се сблъскаме и с предизвикателства за бъдеще. Сигурна съм, че няма да забравим борбата с младежката безработица, с безработицата като цяло. Колегата Вествал със сигурност ще говори по темата в нейния доклад ще има връзка с проектите за програми, които всъщност мобилизират средствата. Със сигурност ще трябва да има някакво, някакво решение в това отношение. И трябва да видим и какво мислите, мислим всички по тази тема. И дали въпреки, че е, колегата Вестфал не присъства тук, мога да кажа, че тя със сигурност се интересува много от резултатите, до които ще стигнем тук. И със сигурност също ще продължи да работи от дома си. Ако имате предложения, не се колебайте да ги изпратите. Тя а, предварително се радва да може да работи по този доклад. Благодаря. Благодаря. А, надявам се а, здравословните проблеми на госпожа на Вестфал да бъдат решени. А, ще държим в течение, разбира се. А сега продължаваме и с нашия семинар. Приветствам нашите гости. Добре дошли на нашето заседание и очакваме с нетърпение вашите изказвания. Искам да ви помоля да ограничите а, презентациите си до 10 минути, защото искам да имаме повече време за дебат между вас и нашите членове на комисията. Започваме с професор Бахтлер който ще сподели с нас своите виждания за кохезионната политика след 2020, стратегическа насока, съгласуваност и предизвикателства. Заповядайте. Добър ден. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата, както и за представенето ми. Ако погледнем засилващия се дебат за бъдещето на многогодишната финансова рамка, можем да кажем, че има все по-големи политически предизвикателства към съществуващия подход, както и а, проблеми с бюджета. Ако разгледате дебатът, който се състоя до сега, например, относно бюджета, съсредоточен върху резултати в съвета и в председателството там. Струва ми се, че има пет основни въпроса, които изникват в дебата. Как различните области на разходи се разглеждат? А дали разходите са ефикасни? Дали са близки до гражданите? Дали са видими за гражданите? Дали са адекватни? дали са гъвкави и отговарят на новите предизвикателства и а, е, дали са ефикасни. Дали се включват трите основни елемента, за които спомена и госпожа Крел преди малко. Искам да използвам тези точки в моята презентация. Нека да се сръточа само на някои важни елементи. Първо, европейските приоритети – в кохезионната политика и целите. Ако разгледаме въпросния контекст, ще видим, че а, този контекст се огражда, така да се каже, от няколко частично решени кризи, финанси, финансовата криза, економическата криза и миграционната криза. Това има а, големи последици от гледна точка е економическа сигурност, несигурност е и културна идентичност и съответно економическа криза. И а, можем да, да ги обявим като три основни елемента сигурност, растеж и солидарност. И също а, на всички тези елементи кохезионната политика може да има принос. Относно измерението солидарност, ако погледнете предизвикателствата тук в тази област, последните данни показват, че предизвикателствата а, не намаляват в това отношение. Напротив, точно обратното. В, в картата от лявата страна на графиката виждате а, а, достъпността а, в, до солидарност възоснова на данните. Над 50 милиона души всъщност ще бъдат в по-ниска категория на регионална допустимост, като някои от тях се придвижват от по-слабо развити региони към по-силно развити и, и така нататък. Това е една непрекъсната тенденция. Виждате също и голямото предизвикателство, свързано с безработицата и създаването на работни места, особено в Южна Европа. Много високи стойности на безработицата и още по-тревожно много високи стойности на младежката безработица. Мисля, че ще има презентация по социалните предизвикателства, която ще говори за това. И така, други предизвикателства, политическата кохезия. Нека да размислим за момент върху полуките от Европейския референдум в Обединеното кралство миналата година. Причините за резултата все още се обсъждат, но графиката показва връзката между делът на гласовете за излизане от Европейския съюз и също а, приходите. Хората, които гласуват а, а, против, са тези, които имат по-низки доходи. И един от факторите зад Брекзит е а, всъщност е резултат от а, нарастващото неравновесие, дисбаланс в а, социалния статус. И тази тенденция се усеща навсякъде. Разбира се, има и много други фактори, но със сигурност неравенството е ключов елемент. Ако погледнете в по-широк мащаб на скорошните гласувания или референдуми в други държави, ще видите, че неравенството е един от факторите, в повечето случаи важен, а, за, за типа гласуване. И това е част от една по-голяма история. Именно хората се чувстват изоставени от а, а, географските и демогра... демографски промени и а, за това намалява доверието. Така че кохезията и териториалното изменение се оказват от голямо значение. Кохезионната политика може да бъде част от решенията на тези предизвикателства, пред които се прави Европейския съюз. Но имайки предвид естеството на териториалните разлики, ми се струва, че има нужда от още по-тясна солидарност, нещо, което е единственият начин да се отговори положително на териториалната кохезия трябва да се зачитат целите на солидарността и да се подсилят структурните реформи и ръста. Да се подсили ролята й като политика, която се базира на терена и да се средоточим върху най-тежките териториални предизвикателства. И така, прави се една важна връзка в дебата, така както го каза госпожа Крел, относно економическото управление. А, то вече беше споменато в дебата до тук, а именно, че кохезионната политика трябва да бъде по-силна, по-действаща, да подсилва и да води структурни реформи. Трябва да се признае също, че кохезионната политика вече го прави. С две трети е, от държавите, включени в специфичните препоръки държава по държава, е, с подсилване на компетенциите на пазара на труда. И също, нека да кажа, че има още много предизвикателства пред тази е, съгласуваност. Така че има много аргументи за тясната връзка между кохезионната политика и економическото управление. Но това трябва да става с едно взаимодействие, в рамките на процеса на, по европейския семестър. Втората част от въпроса, а именно дали разходите са ефективни дали резултатите от кохезионната политика са на лице. С нещо, което е съвсем различно от позицията, за която говорихме през изминалите 6-7 години, а именно, че има много ясни доказателства, че кохезионната политика е ефикасна. Има ясна оценка, която показва резултати и също, която говори за политическите цели и се а, дава голяма добавена стойност. Особено когато мислим на ново начина, по който тази политика може да продължи и да се прилага за в бъдеще. Смятам, че е важно че а, бюджета се разглежда в дебати и че а, бившият комисар по бюджета, когато говореше как, от какво имаме нужда, за да се подобрят резултатите а, от бюджета, а, говореше за, а, точно за кохезионната политика. А, и да използваме една поговорка, че не всичко, което блести е злато, можем да кажем, че по същия начин тук а, не всичко е перфектно, но а, има още много слабости, които трябва да се решат, а, да се види как ще се разпределят средствата, особено изборния процес на проектите и да се подсили административния капацитет. Това са все области, където ам, условността екс-анте също играе голямо значение. Някои от проучванията говориха за този въпрос. Има и много други аргументи, които говорят за подсилването на политиката за бъдеще. Трябва да си извлечем обаче полуките от а, това от постигнато до тук, че трябва да сме адекватни с финансирането а, в регионалният контекст, устойчива политика, която да бъде интегрирана, за да създаде една продължителна промяна. И трябва да бъде също така насочена към мотивиране, а не към санкциониране. И именно там има нужда да подсилим административния капацитет. Третият ми въпрос – е дали политиката е близка до гражданите. И тук отговор може да бъде и да и не. Виждате много високи нива на информираност за кохезионната политика, на оценка на кохезионната политика в някои държави и много ниски такива нива в други. И скорошните цитати от а, вестник Шпигел казват, това е списание, всъщност, кое, където има много критикуващи кохезионната политика статии през изминалите десетилетия. Но, най, но последната такава а, статия говори, а, че съществува една обща бариера, а, психологическа бариера, която, каз... според която парите, идващи от Брюксел, никога не са признати за ефективно освоени и използвани. Това е, докато това е факт. И а, дори понякога се казва, че парите, които комисията харчи, всъщност никога нямат добър ефект. А, тук се поставя съмнение компетенцията на комисията, както и ефективността на европейските ското изразходване на средства. И в този важен дебат смятам, че трябва да помислим а, как, как да, да продължим. И също имаме един проблем с комуникацията. Трябва да помислим как да решим този проблем. Друг въпрос. Дали а, разходите са достатъчно гъвкави, за да отговорят на новите предизвикателства. Има аргументи, които смятат, че едно от положителните неща е, че тази политика добавя в дългосрочен план. Че тя осигурява една предвидимост и се сръточава върху дългосрочните планове. Това е едно от силните и, една от силните и страни. Едновременно с това трябва да отговори на дългосрочните предизвикателства също има най-различни опции, които могат да се включат в тази политика, за да участват в гъвкавостта и че тези опции могат да бъдат и национално, и на регионално, и на европейско ниво. Може обаче да има и съществуват и слабости а, относно а, финансирането и трябва да се види каква е добавената стойност на европейско ниво. Е, в миналото а, имаше едно, една такава точка на пречупване в един от програмните периоди, където се промени много политиката. През две, за периода 2006 се промени и за последния период 2007-2013 Европейския съюз отпусна много повече гъвкавост на програмата да се променя, да еволюира спрямо кризата. Имаме доста смесен опит в това отношение. Мога да кажа, че колкото по-адекватна гъвкаво се дава, толкова по-добри са резултатите на европейско ниво. Ако погледнете някой от опита на някои общности, например в Хейдей през 90 и, и е, през 90-те години, мога да кажа, че наистина опита беше много добър. И последния въпрос е дали тези разходи са лесни за управление. Това е голям проблем в кохезионната политика, защото в много от случаите отговорът е не. Подсилване на значимостта на тази политика. Това е нещо, на което се работи през изминалите няколко години. И а, през изминалите години много често се въвеждат различни слоеве правила, за които всъщност представляват все по-големи спънки и трудности за прилагане на практика от националните власти. И тук се получава един омагиосен кръг на контрол и комплексност. Започва се с критика за голем, големия тип грешки, за голямото количество грешки. А, това го казва Сметната палата, парламента. Но пък това води до, нова до нови регулаторни изисквания, контроли, които пък означават допълнителни възможности за грешно тълкуване от държавите членки, което означава нови насоки от комисията, което означава все повече административна тежест и оттам пък все повече риск от грешки и, и така омагиосания кръг се затваря. За да се прекъсне този кръг, Е, мисля, че Мари Гилан ще говори по този въпрос, но има въпроси на два нива тук. Две нива. Първо, е, правилата за упростяване и това дали може да има опростени опции, които да направят голямата промяна при прилагането на финансирането тук. Но може да се окаже недостатъчно за държавите членки с малки приходи, а, когато приходите и разходите от кохезионната политика се променят. И може да се получи да има повече разходи за управление, отколкото да, пари да стигат до бенефициентите. И може да се направят едни по-простички стъпки, по-простички механизми, и да се решат проблемите на съответните бенефициенти. И се надяваме да можем да продължим да спазваме по този начин елементите. Ако това не стане, трябва да видим как ще преведем на практика тази идея. И в заключение – Смятам, че ключовият елемент в кохезионната политика са тези пет основни е, заглавия или точки. Да се сръточим повече върху е, неравенството, по-добро съгласуване на економическото управление и кохезионната политика, с повече адекватност при връзката, е, подсилване, адаптиране на е, правилата за екс-анте как да имаме по-ефективна комуникация при изпращането на а, информацията и също гъвкавост а, и как а, това да бъде постигнато. А, дали Европейският а, съюз е най действа възможно най-добре и накрая дали не можем да имаме по-диференциран подход като част от по-широкото упростяване. Благодаря ви за вашето внимание. Thank you. Thank you, Благодаря ви, професоре. Наистина много силно начало на работния ни семинар. А сега продължаваме за следващото изказване интегрирано използване на европейски структурни фондове за инвестиции е, за борба с социалните предизвикателства. Двама са ораторите господин Левеле и господин Бриньон. Имате думата. Моля а, да ви напомня, че имаме ограничения във времето за експозетата, за да можем да се изкажем след това и зададем въпроси. Благодаря. Казвам се господин Бриняни, Никола а, Бринян и заедно с колегата Франсуа Леварле ще ви запознаем с предварителните ни констатации и ще продължим, разбира се, проучването на европейските социални фондове а, и също така начина по който те могат да се справят с социалните предизвикателства. Искам да продължа, всъщност ще разгледам същата тема, която професор Бахлер засегна, но малко през друга призма. Социалните предизвикателства. Ние е, ще се позовем на евростатистическите показатели, защото за нас това е много полезен инструмент. Не само се измерва бедността в парично измерение, но също така и затрудненията и достъпа до пазара на труда на тези хора. И сега на екрана виждате какво е сегашното положение на Европейския съюз. Това е на актуалните данни от Евростат. Може би виждате с синя линия на екрана края на 2015 година около 118 милиона граждани на Европейския съюз са в риск от бедност и социално изключване. Броят, както посочва и графиката, им спада по отношение на 2012 година, където бележи връх. Но, въпреки това, а, какви са първоначалните цели на стратегията Европа 2020, червената линия? И ако видим какви са тенденциите, в 2020 година вероятно ще бъдат 110 милиона граждани, които са застрашени от бедност, което са с 14 милиона повече от очакванията. Какво ни казва статистиката? ни, че всъщност тези рискове са съвсем съотносими за конкретни категории хора, дългосрочно безработни или пък работниците с ниски умения, възрастни хора, млади, етнически малцинства, хора с различни уязвимости, проблеми и не на последно позначение а, място мигранти. Освен това, статистиката сочи, че като цяло проблемите, свързани с социалното изключване, са много сложни по своя характер и те имат много сложен модел. Както по-рано бе казано, има държави и територии, където предизвикателствата основно са концентрирани в селските райони, в други случаи тези проблеми основно са в градове. Освен това, статистиката сочи, че когато има конкретен проблем, например с мигранти, Градовете са мястото, където голямата част от тези проблеми са концентрирани. Това са някои общи послания, които ни отправя наличната статистика. И сега конкретната тема на нашето проучване. Какъв е отговора, който се предоставя от ЕСИФ на тези общи предизвикателства? Както знаете, Една от 11 тематични цели е директно насочена именно към социалното изключване и предизвикателствата с това, което означава, че тъй като а, органите и властите се интересуват от инвестирането в проекти, които ще намалят разликата в социално измерение и а, трябва да се намери съчетание между това желание и тематичните възможности. И сега на екрана виждате как се разпределени средствата за 2014-2020 година. Можем да видим, че около 63 милиарда евро са в девета цел насочени, което не е най-подбраната цел. Има други приоритети, където са насочени повечето средства, но въпреки това 14% от бюджета като цяло е насочен за борбата пряко с социалната е, маргинализация. Какво означава това? Това означава, че тези средства не само са е, проистичащи от ЕСИФ, но от е, другите фондове е, регионално развитие, е, развитие на селското стопанство и това са конкретни, сериозни проблеми, на които се обръща внимание, а именно как възможността, която се предоставя в сегашния регламент, да може да се използват наличните средства – Например, да се създаде интегрирано действие, което може да бъде финансирано от повече от един фонд или да се разработят съвместни действия, като и те и, например, или да се използват възможността за координиране с други фондове, как тези възможности могат да бъдат използвани за целите на интегриран подход и как те могат да отговорят на социалното предизвикателство. Кое е важното сега? Наши анализи сочи, че е, наистина тази възможност се използва от много органи, за да предоставят допълнително финансиране на проекти, допълнителни проекти, които макар не и пряко да са насочени в рамките на тематична област 9, в крайна сметка целят да доведат до намаление на разликите между социалните групи фондове, финансирани от ЕСИФ, също така фонда за развитие на селските райони и по тематична област номер 8, т.е. специфични групи целеви. Има и други примери, които можем да извлечем също така и от ФРР по структурни програми, проекти, които водят до намаляване на изключването на някои конкретни селски райони. Например, освен това, забелязваме, че в някои случаи, където се изпълняват подобни инициативи по ЕФРР, се виждаме, че има действия, които са насочени към намаляване на конкретни проблеми, свързани с социалното изключване. Нещо повече. За някои държави също така ние наблюдаваме присъствието на специален механизъм за координация, създаден за съгласуване на използването на фондовете и други инструменти, насочени към проблемите за социално изключване, включително фонда за миграция и интеграция, например. И това е, може би, едно от най-интересните констатации на този етап, а именно, че в много случаи, където има новаторски действия в контекста на развитието на е, градските райони, финансирани през ЕФРР, са насочени към конкретни проблеми на социално изключване. Например, какво се случва по отношение на новаторската инициатива UIA. Това е урбанистични новаторски действия, но няколко проекти се финансират насочени към конгрени конкретни проблеми, коренящи се в социалното изключване. И да обобща някои от основните констатации от нашето проучване много а, измеримото, а, многоизмеримия анализ на социалното изключване сочи до това, че може да се дадат отговори на този проблем, като се финансира в много широк обхват в политически области. Тоест, многоцелевата характеристика на политиката отговаря всъщност на самата характеристика на социалното изключване. Нашия анализ по подчертавам, че комплексните а, модели, които съществуват в проблема, се следват от програмата. Програмата е насочена, например, към селски райони в някои случаи, в някои случаи проектите са насочени към големите градове в зависимост от конкретните проблеми. И на последно място мога да кажа, може би е очевидно, но в някои случаи наблюдаваме как, например, за местни национални регионални власти решението да се насочат или пренасочат средства пряко към конкретни проблеми, свързани с социалното изключване, може да не е леко, поради общото отношение или приемане от страна на гражданите. Трябва да се работи от страна на органите с конкретен бюджет, който трябва да се пренасочи, например, за е, девета тематична цел, което означава, че трябва вероятно да се намалят средствата за други цели. И накрая – Опитахме се да ви предоставим материал за разискванията. Може би не само на ниво кохезионна политика, а по-скоро отговор на въпроса как за вас е съотносимо да се увеличи използването на фондовете по ЕСИ, за да се разрешат тези социални проблеми, как може да се укрепи политиката в тази насока. Действително, важното е, че чрез укрепване на многоизмеримия характер на фондовете, ние можем да насърчим властите да инвестират и в проекти, които са насочени към проблемите със социалното изключване. Подкрепата може да се предостави за местни инициативи, например, или други действия и проекти, за да могат да бъдат изпълними и резултатни по места. И тук искам да ви напомня нещо, което също така бе подчертано от професор Бахлер. Наистина много важно е да има упростяване и гъвковост на фондовете. Допълнителни средства могат да се предоставят за съфинансиране в рамките на ЕСИФ. Нужно е да има по-голяма гъвкавост, а също така, например, да се потърси възможност на общностно ниво да има упростяване на възможностите за е, финансиране на разходите, може да се има предвид, например, както от органите по ЕСИФ като решение не само по-бързо да е, изпълнят проектите и да постигнат целите, но и да предоставят по-голяма прозрачност е, и резултатност от е, финансираните действия. И накрая, имайки предвид общите проблеми във връзка с приемането от страна на гражданите за нови инвестиции към конкретни целеви групи, особено социалното изключване, е, може би подкрепа още по-голяма от европейски институции при очертаване значимостта на конкретни теми, допълнително приоритизиране на дадени цели би помогнало на местните регионални власти по-лесно да поемат своите отговорности за преразпределяне на средства и съответно по-силно участие на всички заинтересовани страни по места могат да упростят проектите. И на последно място, това е последното, което искам да засегна, имайки предвид значимостта на тези новаторски инициативи за финансиране на градското развитие, вероятно може да се оптимизира процеса, така че да се обърне вниманието към проблема, те свързани с социалните е, изключвания, за да може да се разработят и допълнителни проекти, за да може да се отговори на предизвикателствата, които описах в началото на своето експозе. Разбира се, ако имате въпроси, с удоволствие ще отговорим. Благодаря, благодаря. Продължаваме с следващия оратор. Подкрепа на европейските е, фондове за инвестиции по отношение изпълнение на специфичните за държави препоръки и структурни реформи в държавите членки. Госпожа Адриана Сукова-Тошева е тук, заедно с господин Андрея Лили, Заповядайте, вие ще решите как ще си разделите времето. Благодаря, госпожо председател. А само една минута, после Андрея ще представи нашето изследване. Започнахме 11 изследвания с, с, с цел да видим как се изпълняват в момента проектите и да, за препоръки за бъдещето. Целта е изследването за специфичните препоръки по страни да бъде готово през март, така че това са последните е, резултати и данни, с които разполагаме. Имаме също така изследвания относно альтернативни модели. Всъщност резултатите от всички тези изследвания ще залегнат в изследването, оценката на въздействието, както и в подготовката на периода след 2020 година. Целта в момента е да видим кога и къде да се а, включат резултатите от изпълнението на е, средствата по, фонда, по фонди, фондовете ЕСИ и по какъв начин полуките да бъдат включени в подготовката на а, програмирането за след 2020 година. Само, само 30% от структурните предизвикателства не могат да бъдат финансирани по силата на ЕСИФ. Аз тук чух наистина ни много интересни предложения за справяне с предизвикателствата, пред които ще бъдем изправени в бъдещето. И като цяло този а, семинар е много интересен за определяне на общите насоки за работа по законодателството, както и механизмите на приложение на съответните правила за след 2020 година. Господин Чифолили. Аз се наричам Андрея Чифолили. Моята организация има седалище в Рим. Ние правиме анализи и оценки за Европейската комисия. Няма да да се спра на увода, тъй като госпожа Сукова направи подобен увод, който е много прецизен, така че ще ще мина към съдържанието на моята презентация. Като част от европейският семестър, специфичните препоръки по страни са специфични, адаптирани към всяка страна препоръки относно структурните реформи специфичните по страна препоръки всяка година биват предшествани от доклади по страни и в тях се съдържат структурните реформи, които всяка една отделна страна трябва да осъществи. Като От една страна те са посочени в препоръките, от друга страна в доклада по страни. Цел... Целта е да направим заключения от използването на средствата по фондовете ЕСИ с цел оформяне на следващият програмен е, период. Оперативните програми за 2014 година 2020 е, се базират на данните, които сме събрали до сега. Е, за изследваният период сме установили, че има 1092 две преди, структурни предизвикателства, които трябва да бъдат финансирани по ЕСИ. 50% общо заето от специфичните е, препоръки по години се повтарят с всека измината година. И макар и сем, семестъра да е, годи, да е годишна, годишен отчет или годишно упражнение, то неговите препоръки имат дъл, дълго, дълго, дълго, дългосрочни е, последици тъй като е необходимо да бъдат приети нови закон, законови нормативни уредби, да се предвидат нови инвестиции, включително в транспорта, околната среда и така нататък. Ако направя ако, ако направиме, ако обединиме тези части от схемата, ще видите, че повече от 73% от препоръките изискват допълнително финансиране. Какви са препоръките, които се е, отправят към съответните държави членки. Разбиването показва, че е, е, основната препоръка е в областта на един активен трудов пазар и заетост в последици на по-долна позиция идва образованието, професионалното обучение, интегрирането на младите хора в трудовия пазар. Предизвикателствата, е, свързани с е, е, мрежата, свързваща индустрията и околната среда, включва необходимостта от финансиране на инфраструктура. Така че по какъв начин можем да, да, да, да свържеме специфичните препоръки с а, съответните ЕСИ фондове. В а, повечето а, в повечето случаи европейския семестър е отправна точка за определяне на приоритетите, които ще трябва да бъдат финансирани от съответните фондове. Европейския съюз обаче трябва да бди, защото това съответствие да не бъде само на хартия, а да се приведе в действие. какви са какви са спецификите на тези два модела. Европейските семестър, както казахме, съдържа препоръки, които обикновено се преповтарят и които имат е, дългосрочен е, характер. От друга страна, фондовете ЕСИ зависят от е, многогодишна процедура на управление и в последно време средствата се използват е, все повече и повече за е, справяне с последиците от съответните кризи, създаване на работни места, справяне с последиците от наводнения в различни държави членки. Много е важно също така да се отбележи, че политиката на сближаване е териториална политика и че предизвестителката са специфични по региони и не винаги съответстват на цялостните приоритети на дадена държава от, от една страна основните принципи на средствата по ЕСИ фондовете е субсидиарност, идентифициране на приоритетите, но за постигане на наистина по-голямо съответствие можем да предвидим известни корекции, както в европейският семестър, така и по метода на управление. Трябва да има повече последователност в преследването на политиките по ясно очертани цели и по-добър мод мониторинг на а, препоръките, като не забравяме, че а, решението на проблемите, изпълнението на препоръките понякога изисква а, няколко години. Това означава, че трябва да има по-голямо участие на всички равнища на управление и включ, включително и включване на гражданите в изпълнението. Е, трябва да се включат съответните ресурси на отделните региони и след това да се извърши е, мониторинг на извършеното. Същевременно е, държавите членки трябва да изработят е, специфични пътни карти в консултация с регионите. Като, като цяло, използваният в момента подход е задоволителен, но има възможност за, подоб... за допълнителна синергия между различните е, политики, особено след 2020 година с е, по-голямото участие и на държавите членки, на регионите и на гражданите като цяло. Благодаря ви. А сега минаваме с, с, към следващият оратор, господин Морей Галанта. Става дума за пътната карта на комисията относно кохезионния пакет за след 2020 година. Благодаря, госпожо председател. Е, не е добре да си последен, защото тогава времето е още по-кратко, обаче пък има и предимство, защото повечето от ораторите са покрили темите, по които искаш да се изкажеш. И така ще започна съвсем общо с един преглед, до къде сме стигнали в настоящия процес. Повечето от вас, разбира се, познава тези данни, но искам да очертая контекста. Очевидно подготвяме се вече към следващата многогодишна финансова рамка. Това е цялостната рамка за различните законодателни предложения, които ще последват. Като част от този процес, разбира се, ще направим и оценките на въздействие, които са свързани с обществените допитвания. Графикът все още не е напълно подготвен, но има редица въпроси, по които искам да е, поговоря. Както бе казано по-настоящем, Кохезионния форум в края на юни. Намерението ни е да имаме седми кохезионен доклад през есента на тази година готов. Като цяло, ето, е, това е контекста. От гледна точка на комисията исках да очертая обхвата на ресурсите и източниците, които ние използваме, когато започваме да се подготвяме е, за дизайна на бъдещата политика. Очевидно отправните точки са наистина да извлечем полеополука там, където е възможно. Разбротим с е, последващите оценки от 2007-2013 година програмите, които излязоха наскоро като информация. Има различни проучвания, за които вече стана дума, които до някъде са готови, някои са в ход на подготовка. Има много конференции, работни семинари, които ще проведем по този начин, както говорим сега. Ще има и група по упростяване. След малко ще се спра на този въпрос, както и ще работим с редица други организации. Дебат и обмен на мнение с другите европейски институции също е в ход. Бюджет насочен към резултатите е процес на изработка, структурен диалог с партньорите по а, европейските а, структурни фондове, а също така, както казах, ще има и обществени допитвания. Връщам се на проучванията и позволете ще разделя тук нещата на три от отделни раздела. Проучвания, които разглеждат програмата 2013 2014 предварителните условия, изпълнението, партньорствата и новите разпоредби, ако мога така да кажа, които се въвеждат и тези доклади вече са обнародвани, могат да се намерят в интернет. Конкретен доклад който според нас бе необходим, бе въздействието на многобройните прагове и проучвания, които съществуват предишните програмни периоди, за да можем да видим какво действително е тяхното въздействие. Те много часа, често са част от регулаторния процес, понякога по време на преговорите, които се водят по актовете, се а, разглежда тези аспекти. Какви са прагове, къде можем да отидем отгоре, къде какви прагове можем да наложим. И проучването наименно разглежда до каква степен а, а, те са имали въздействие в хода както на работата, така и на изпълнението. Има и 6 а, проучвания в ход, насочени а, към а, бъдещи а, оценки на въздействието при създаването на новите политика. На групата на високо равнище. Днес, между другото, заседава тя както сега по-настояще ми ние заседаваме. Разделени са на две основни етапи дейностите до сега са се разгледали актуалните развития, евентуални промени, които са необходими и подобрения, които биха били възможни сега. И това е на практика упростяването на разходите, достъпа за малки и средни предприятия, електронно управление е, и всичко това, което директно ще бъде част от предложението на комисията, което е част от Омнибус. Днес след обед ще излезе по-нататък първоначалните идеи, по които винаги сме разсъждавали – Действително, не могат да се въведат всички те по средата на програмния период, но може би ще бъдат много важни маркери за периода от 2020 година нататъка и от днес групата ще насочи особено вниманието си именно на периода след 2020 година, където се уточнат основните аспекти тематично, така както до сега сме работили и вече изказалите се преди мен засегнаха някои от тези аспекти. Ще се подготвят редица препоръки в хода на настоящата календарна година, която също ще захрани е, водените разисквания. И накрая. Искам да споделя някои аспекти, нещо, което разбира се ви е познато вече от чутото до сега в хода на експозетата. Какви са възможностите какви са проблемите, които се очертават в хода на проучванията и разискванията в рамките на Европейски съюз. Първо, в гъвкавостта е много важно предизвикателство, което се очертава, за да може да се балансира дългосрочният стратегически подход, което е сърцевина на политиката по сближаване. Необходимо е наистина е, е, да бъде видимо, че се действа от наша страна в краткосрочен и всякакъв план. Общия проблем във връзка с изпълнение, постигане на резултатите, увлеченото внимание за периода 2014-2020 върху този въпрос и предизвикателството в тази връзка относно подготовката на работата след 2020 година. Всичко това трябва да се извърши преди да сме получили пълните констатации от анализа на периода 2014 20 година. Економическо е, електронно управление, структура, а, ние говорихме много за изграждане, укрепване на връзката и мисля, че остава един аспект – на който следва да обърнем внимание, защото всъщност е, тук е, ролята на комисията е много важна. Ако не постигнем е, изпълнение на структурните реформи, тогава как можем да бъдем сигурни, че финансирането се използва по един най-ценен и ефективен начин? Ако има реформи, които са осъществени, тогава финансирането ще върви в правилната посока. Мисля, че това е сърцевината на нашето желание тук. Опростяването ще продължи. Всеки иска да обсъжда този аспект. Мисля си, че тук има едно дихотомно развитие на този въпрос – и може би ще бъде интересно наистина да чуем вашата гледна точка е, като е, депутати от парламента. Е, работим с много райони. Много сложен се казва пакета, се казва този пакет 2020 година не сме удовлетворени, ама да не посмеете да промените нищо за следващият а, период. Тоест, те вече знаят кое му е лошото, искат да има тези правила, не желаят ново. Това чуваме от участниците. С други думи, получават се много противоположни гледни точки. И тогава как можем да направим анализа при положение, че искаме да усъвременим една а, система? И а, разбира се, многообразни са посоките, по които такът разсъжденията по тази сложна задача. И във връзка с всичко това, редица държави членки, може би по-малките е, държави бенефициери, във връзка диференциацията. Как можем да подобрим системата на реализация, да адаптираме към реалността? Как можем наистина да има една и съща система със същи норми, която да се прилага към Люксембург 25 милиона евро и съответно 80 друга държава. Както всичко това може наистина да се адаптира? Един от другите елементи, който винаги излиза, когато говорим за бенефициари, наистина различните норми, които съществуват дори при предоставянето на фондове, които са тясно обвързани, които обаче трябва да се адаптират към различен подход в зависимост от това как точно се изгражда принципа на финансиране и съответните програми. Отново, важното тук, което трябва да, порчаем, да подчертаем е, че дори, че е, е, е, са насочени към различни приоритети. Някъде, разбира се, са установени в зависимост от е, договорите, трябва да се изразходват по един рентабилен начин. По-нататък, диференциация. Е, също много важен въпрос, много интересно проучване, между другото, което в момента се извършва и го очакваме тази година. Альтернативният подход. Как можем да променим е, начина за предоставяне на средствата, системата, как можем да променим? а също така и синергиите с другите фондове, за да може да има максимална полза от всички а, средства по фондовете. Не непременно в рамките на а, а, инвестиционните структурни, но и всички останали, например фонда с миграцията, който става все по-съотносим в днешно време. Благодаря ви. Thank you. These were the... Благодаря много. Това бяха експозетата за днес. Зная, че ще възникнат въпроси от страна на членовете на комисията. Разполагаме с времето до 12.30 часа и така много моля тези, които от вас желаят въпроси, нека ги зададат и се надявам, че ще получим и отговори за тях. Господин Ван Нистерал, заповядайте. Oh, с интерес навлизам в дебата относно следващия период и прехода, който можем да осъществим. Наистина вълнуващ е този момент с всички тези събития, земетресенията в Италия, например, и прочее. Всичко това, което ни озадочава в обстановката. Освен това, важно е да се върнем и малко по-назад – към основните е, позиции като политически групи, а също времено, разбира се, трябва да подходим е, изключително сериозно по въпроса. И така, бих желал да попитам. В договора по, е, е, от Лисабон е, се съгласихме за териториалното сближаване. И сега разбираме, че ако разгледаме бъдещето политика за сближаване, как ще изглежда съобразно това измерение. То не беше толкова а, силно изразено. В доклада съответно се очертава този въпрос, че а, не са достигнати желаните нива. Така че искам да попитам, свързването на Европа на, в единно цяло, а именно по-развитите с по-слабо развитите области, с сътрудничеството, включително в управлението им, е изключително важно. А после взаимоотношението и с другите инструменти, например, е, програмата 2020 година привеждането в изпълнение на всичко това. Бих искал да видя повече развитие в тази насока, защото в крайна сметка искаме да навлезем в по-голямо сближаване. Има доста фрагментирани решения в Европа. Въпросът е какъв е приноса на политиката по сближаване солидарността в Европа за да може Европа да бъде насочена повече наистина към постижимостта, към постигането на по-голям растеж, повече работни места и как всичко това е свързано с общия генерален а, план на Европа. И лично аз мисля, че сближаването може да се укрепи още повече дори след Брексит. Това е личното ми мнение. Европа не може да бъде фрагментирана. Ние имаме нужда един от друг, за да се движим по-бързо и приветстваме всички в посока на това движение. Но, добре, говорим за повече и повече сближаване, но свързваме ли всичко това с другите инструменти? Знаем ли повече е, за всичко това? Разбираме ли всичко, за което говорим тук, когато говорим за ЕФСИ и другите е, инструменти и свързаността между тях? Така че питам за тези териториално измерение и синергиите. Наистина, ако са ние ще станем по-силни в политическото измерение, според мен. Благодаря. Председателката, благодаря. Ще продължим с дебата, когато говорим по нашия доклад собствена инициатива по тази тема. Дали друг? Заповядайте, госпожа Вене. Благодаря госпожо председател. Благодаря на всички експерти за отличните експозета, за много полезните документи, които ние ще използваме в нашия доклад, когато работим по него. Надявам се, че госпожа Весфал се а, а, скоро оздравее. И така, що се отнася до конкретните цели и бъдещата политика по сближаване, важно е тук от една страна, както и господин Ван Нистерой каза, че е нужно да укрепим териториалното изменение възоснова на Лисабонския договор. Разбира се, нужно е да има социално-економическо сближаване, да се намалят разликите, които съществуват е, между регионите, както подчерта и професор Батлер, подчеркавайки ролята на солидарността в политиката по сближаване. И наистина залогът е точно в това, що се отнася до нейното бъдеще. Естеството на солидарност не бива да се губи, трябва да се поддържа. Има конкретен успех. Професор Бахлер засегна много аспекти от това. Без споменато също така как стоят тези аспекти в социалното измерение. Що се отнася до политиката по сближаване, наистина и борбата срещу изключването, борбата за повече заетост, всичко това е факт. Но като че ли недостатъчно се обхващат в дискусиите някои аспекти. От доклад знаем, че в някои региони в Европа единственото публично инвестиция са само социалните средства, които идват от смисъл социалните фондове, които се инвестират в държавите. Имайки предвид кризата, трябва да имаме предвид всичко това. Много е важно, разбира се, да получим и предложението на комисията за укрепване на връзката политиката, сближаване с макропредварителните условия или структурно реформите и програмите за структурна реформа. Всичко това е много много важно. Но, тъй като виждаме ясно противоречие тук между кохезионните политики и целите, тази насока, едно от голямото постижение би било да обвържем всичко това с Европа 2020 и целите на програмата – борбата срещу промените в климата, подпомагане на стопанската дейност, намаляване отпадащите от училище и прочее е и 11-те аспекта на политиката по сближаване, но важно е всичко това да заработи на практика. Пакта за стабилност и растеж трябва да намери своето мнение. Очевидно обаче, като че ли тези а, а, програми, инструменти дърпат държавите членки в различна посока и имат различно въздействие върху тях. Необходимо е да гарантираме, да се уверим, че съществува ясна връзка, която по-настоящем се опасявам, че не съществува. Има и още един важен аспект, който искам да спомена. И искам изискванията за структурните реформи, което, на което се, се спрях а, и един от ораторите. Много важен е този а, а, аспект, действително. Гъвкавост, прозрачност, несъмнено, също са много важни но бихме желали да се борим повече срещу корупцията, искаме да станем свидетели на подобна а, борба, повече прозрачност искаме също така да видим политиката. Въпрос, който разисквахме вчера, също ние работим по такъв доклад, принципа на видимост и партньорство във връзка с гражданското общество, местните и регионални власти и социалните партньори. Има какво да се желая там, но въпросът ми е доста конкретен и съвсем кратък, може би, по начина по който следва да получи своя отговор. Първо, станам дума за социалното измерение. Много важен е този въпрос за всички нас, разбира се. А що се отнася до проекто предложенията, ко- кои би била, биха били най-важните структурни предложения, имайки предвид солидарността и социалното измерение, което следва да се оптимизира, така че политиките за сближаване да се бъдат е, по-успешни, когато се води борба срещу незаетостта и изключването. Госпожа Демата. Благодаря, госпожо председател. Имам въпроси, но и коментари. Първо, към първият оратор. Той говори за референдуми за повлияние от економическо-социалните условия. Ако говорим за последната конституционална реформа в Италия, не съм съгласна, защото ако погледнем какво става в Лигурия, в северо-источната част на страната, където има висок социален статус, економиката е по-скоро добре, това а, не означава, че а, има пряка пропорционалност с референдума. Докато така иначе последиците върху италианската конституция са видими. Какво, какво, означавате, какво означава всичко това, което ни цитирахте? Също относно борбата с социалното изключване, с упростяването и а, много, много измеримост. Не искам това да бъде криво разбрано. Нека обаче да се спрем на въпросите, свързани с иммигранти. Има се цял контекст който а, беше... Първо говорихме само за разликата между по-силно и слабо развити райони. А после изведнъж там се намесиха и мигрантите. Сега имаме 28 държави членки. Напълно съм съгласна с колегата, която говори за това, че трябва да съсредоточим вниманието си върху структурните реформи. Ако в това отношение трябва да се подсили административния капацитет и капацитета на, нашата, на нашите служби, да. Но трябва ли това да се прави а, на сила, т.е. да се мешим в работата на държавите членки, било то да искаме реформи по здравеопазването и други. Не, а, не можем да налагаме така. И не виждаме връзката с кохезионната политика. Ако мисля, че правилно разбрах казаното от Европейската комисия, а, казвате, че смятате да ограничите действията ви и искате да се сроточите върху а, условия като макроусловността и други. Член 23 беше споменат тук. Нека да напомня, че очакваме този доклад. И искам да ви попитам, кога точно ще го представите? кога ще бъде представен пред съвета и парламента. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря. Много интересна дискусия. Нека да напомня, че ни чака много работа и ще трябва да започнем да действаме. И трябва да видим как можем да задълбочим в две насоки. Първият въпрос а, говорим за една идея, според която едва ли не трябва да заличим кохезионната политика и а, се казваше, че тази, това е остаряла европейска политика. В университетите, в вестниците непрекъснато се говореше, че това е вече архаична политика. А сега ситуацията се обърна. Изведнъж се иска от кохезионната политика да прави всичко. Хубаво, добре. Аз съм за кохезионната политика. В такъв случай, миналият дебат е бил напразен. Оказа се, обаче, че това е една от най-контролираните, най-целенасочените политики. Ако обаче, ако продължаваме с тази политика, ще трябва да осъществяваме достатъчно контрол. Вярно е, че дебатът е а, в нова форма. Дава нови функции на кохезионната политика. Но аз лично се питам, какви ресурси предоставяме ние на тази политика за в бъдеще? Говори се тук за Брексит. Ще имаме една държава в по-малко. Ресурсите, с които ще разполагаме, ще бъдат ли достатъчно, за да се справим с новите предизвикателства, не трябва ли да помислим по темата? Не се ли бъркаме с един друг дебат и с начина по който изграждаме връзката между европейският семестър, структурните политики и кохезионната политика? Искаме да говорим за различни механизми, които намаляват възможностите на кохезионната политика. А кохезионната политика вече беше променена след економическата криза. Намалихме съфинансирането. И, например, в Гърция Единствените фондове, с които разполагаме, са общностните фондове, най-вече от кохезионната политика. Това са ни доходите. И съфинансирането ги замрази напълно. Няма добавени средства от страна на държавата и в крайна сметка те така се стоят. Ние не можем да ги ползваме. Това въобще споменава ли се? Не мисля. Говорим, е, че искаме още и още от кохезионната политика да се справи с предизвикателствата. Ами хубаво, но мисля, че трябва първо да помислим по подобни въпроси. Изправени сме пред една а, двойна асиметрия между еврозоната и тези, които са извън еврозоната. Как искате да намалим разликите това няма да стане бързо. Ето това е първата тема, по която исках да говоря. И а, непрекъснато се говори колко много искаме от кохезионната политика. Но можем ли да го правим? Ако няма такъв тип дебат, ако не направим дебат, Просто а, тук играем на карти. Все едно, че искаме всички да играем в една и съща игра на карти, но въобще не сме седнали на една и съща маса. Мисля, че първо трябва да помислим как ще работим по предизвикателствата, пред които сме изправени. И за мен упростяването е от ключово значение – Аз съм за упростяване на фондовете. Имаме твърде много фондове. И а, искаме тези фондове да си взаимодействат. Ами, дори още от самото начало не сме предвидели как ще си взаимодействат. А сега, в средата на програмен период, искаме това да стане. Представете си какво означава това управление, като управление в една територия. Ще трябва да съвпаднат действията, водени по различните фондове. Не съм сигурен, че това е възможно. Трябва да упростим нещата. Примерно, да има два фонда, един от който да е свързан с социалните неравенства, иммиграция, младежка безработица и така нататък, т.е. с хората, а другия да се занимава по-скоро с вещите, с нещата. В Италия нещата са съвсем ясни. Казват, че подобна е ситуацията и в Гърция, и в Испания, и в други държави. Един от ефектите на тази криза е, че държавата вече няма конкретни задачи. Имаме обществена администрация, да, от голямо значение, но тя няма, никак, няма достатъчно персонал, за да може да се програмират ресурсите. И много често се доверяваме на тези 3% техническа помощ. Какво означава това? Че нима ще дойдат тук европейските служители да ни разпределят средствата и да ни кажат как ще правим проектите. Тоест, единственото, което правим е да заменим отсъствието на държавата с частни инвестиции. Не е ли време да си зададем въпроса как трябва да се реорганизират нещата на европейско ниво и да свалим нивото до общини, региони, местни власти. Ако аз трябва да реформирам кохезионната политика, ще почна там. Ще започнем от една политика близо до хората. Само така ще имаме повече прозрачност и повече сътрудничество между инвестициите, които даваме и резултатите, които искаме. И да можем да проверим, че резултати, примерно след 5 години, след 10 години, трябва да има а, някакъв конкретен резултат, економическа трансформация. Така че само така бихме могли да помислим качествено и да си набележим цели. Ето това е, което мисля. Благодаря. А сега господин Богович, 3 минути. Не повече от 3 минути. Благодаря за дадената дума. Говорим за бъдещето на кохезионната политика, но е логично също да поразсъждаваме върху предишният опит в тази насока. Само 1% от а, европейски бюджет а, отива в а, кохезионната политика. Тоест, кохезионната политика е малка част Имаме нужда от а, такива партньорски принципи, които да бъдат зачитани. Понякога случаите са различни. В някои държави членки виждаме а, доста аргументи против Брюксел. Добри и това може да си има своите положителни страни. Но финансирането на кохезионната политика за следващия период трябва да бъде по-голямо. Кохезионната политика ще има по-голямо влияние върху инфраструктурата и инвестициите. Шестия доклад е много ясен, че около 40 до 80% от всички инвестиции в някои държави членки идват от кохезионната политика. Смятам, че кохезионната политика е много видима и дава конкретни резултати в много държави членки. Гражданите са доволни. За програмния период 2016-2020 всички знаем, че този период започна много зле. Партньорството, свързано с иновациите и така нататък, науките, проектите и други аспекти се оказа много проблематично. Мога да ви кажа, че примерно за Словения, че има големи проблеми и задръствания, така да се каже. Експертите провериха ситуацията в много от държавите членки. Смятам, че за Словения, както и за други държави членки, има нужда от повече гъвкавост. Така можем да а, определим проектите по-добре и да видим какви ще са точно правилата Надявам се те да са сходни с тези до програмния време преди 2004. Имаме нужда от практически правила а за периода след 2020 е важно да подсилим кохезионната политика свързана с Брексит. Кохезионната политика има нужда от повече къвкавост. Разбира се, има много разлики между държавите членки и разбира се, държавите членки трябва да имат нуждата гъвкавост. Чухме различни аргументи по упростяването. Най-важното в това отношение е да не започваме да откриваме наново абсолютно всичко. Не означава, това не означава, че трябва да променим напълно програмите. Трябва да има някаква приемственост. Можем да въведем някои промени, но нека да не започваме от начало да променяме цялата система. Това ще е твърде сложно. Когато говорим за приоритети, създаването на нови работни места е много важно. Социалната кохезия е ключов елемент тук. Разбира се, заетостта също а, трябва да помогнем на държавите членки да решат проблемите в принципа за партньорство и да ги подкрепим в различните им научни проекти. Трябва също да се формират въпросни партньорства и за следващия програмен период. Благодаря. това бяха по-скоро изказвани, отколкото въпроси към нашите гости. Не смятам, че можем те да отговорите на всичко, но нека да кажем, че това е начало на дискусията днес. Благодаря за презентациите. Благодаря на а, отдел Б за организирането на този семинар. Благодаря на всички вас. Много интересно беше и нека да го приемем като начало. Ще продължим под други форми, в други формати този разговор. Да, няколко думи, господин Ван Нистерой. Микрофон за оратора. Микрофон. Микрофон за оратора. This is what I, I was going to say. И аз това казвах, каза председателката. Да, оставаме в контакт и ако можете да отговорите на писмен вид на някои от въпросите. Имаше въпроси, поне един въпрос, да. И ще продължим и ще ви поканим отново. Благодаря. Закривам за сутрешното заседание. Ще се видим отново в 3 часа след обед.